Buenas tardes. Si les parece, comenzamos. Може ли, може ли да започваме, ако обичате? И тъй като винаги закъсняваме, след това се налага да бързаме, за да не ваксаме. Моля за тишина в залата. Yeah, yes, I can. Bueno, bueno, ahora sí, vamos. It's quiet, please. Вече сме готови да започваме. Ще започнем с приемане на дневния ред. Ако позволите, нека да кажа, че днешния ден е по-особен. За мен е голямо удоволствие да председателствам тази, това заседание, защото Хиел Операсия са с нас след няколко месечно отсъствие, след един инцидент. За наша изненада той е с нас днес. Ако позволите да се пошегувам, тази сутрин го срещнах в асансьора, изненадах се, защото не знаех, че се е върнал. Той изглежда много добре. Казах му, че а, казах, че много се радвам, че той се е върнал, без да разбера, че всъщност говоря с него, така че много голяма грешка направих. А, и така, позволете да преминем към приемането на дневния ред. Благодаря сърдечно на всички, благодаря на госпожа Фрагар и на всички колеги. Е, благодаря за топлите думи, за всичко, което чух от вас, докато бях в е, болницата. Много се радвам, че съм отново в парламента и с е, нетърпение очаквам да започна отново работата си в комисията. Así va a tener que ser. Primer punto del orden del día, aprobación del orden del día. И така, нека най-напред да приемем дневния ред на заседанието. Има няколко промени в дневния ред, които бяха предложени на Точка 15, 16 и, точки 15, 16 и 17 ще бъдат отложени за срещата през април, ако не възразявате. Приемам, че всички са съгласни и затова продължаваме. А, като а, не забравяме, че тези точки ще бъдат а, разгледани на следващият на същото заседание. Точка 2. Одобряване на протокол от заседанията на 27-29 февруари. След това съобщение на председателя. Няма такива, поне не зная да има такива и затова преминаваме към точка 4. изменение на регламент 1300 от 2008 на съвета от 18 декември 2008 за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намира се на запад от Шотландия. Както знаете, през февруари набързо разменихме виждания по въпроса, а днес докладчикът ще представи проекто доклада, а Срокът за евентуални изменения е 25 март 12 часа на обяд. Така че до тогава имате време да представите евентуални поправки. Сега, без да губим време, давам думата на господин Стивенсън. Благодаря, господин председател. Предложението на комисията е настоящият регламент да се съгласува със съществуващата рамка. Освен това, ще бъдат предложени някои промени към съществуващия план. Аз предлагам 14 промени в текста на база на идеите, които обменихме през февруари. В поправка 9 запазваме съществуващия текст къде, за да стане ясно къде ще бъде приложим а, плана. Тук става дума за 6А. 6А, за да няма съмнение. Мисля, че в комисията има а, споразумение по този въпрос, така че мисля, че няма да има възражение срещу а, тази поправка. Няма смисъл да а, обсъждаме допълнително това предложение. В член 7 става дума за процента на смъртност от риболов и съответните нива на биомаса. Тук според мен не става ясно какви са научните обосновки, на база на които се изготвя този текст. Трябва научната обосновка да бъде ясна. Стана дума, че първоначалният план беше предоставен от РАК и това е план и, и планът за Западна Шотландия. Така че, за, извиняйте, за зоната на Запад от Шотландия. Така че, предлагам всичко това да се вземе предвид, за да се избегнат по-нататъчни забавяния. След това предлагам да се премахне годишната консултация в полза на консултации на 4 годишен период. Така или иначе, на годишна база тези консултации не се провеждаха, а освен това период, законодателният период е 4 годишен. Освен това, комисията би трябвало да се съветва с служителите, с нета ИКРА и мисля, че това е редно да бъде включено в текста. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Стивенсън. Господин Елкин. Данка, Herr президент. Данка, auch an den Kollegen Stevenson. Благодаря, господин председател. Благодаря ни на господин Стивенсън. В е, неговия доклад много правилно се очертава проблематичната ситуация с многогодишните планове и пълномощията на комисията. Във всички случаи и съветът и парламентът имат е, ключово право да се произнасят по тази тема. За това за плановете за управление и многогодишните планове са именно форума, на който трябва да се направи това. Ние сме се споразумяли, че комисията може да иска определени актове по делегиране и някои решения могат да бъдат взети от комисията, но е много важно парламента да може да реагира. И именно това правим за пръв път с многогодишния план за херингът в Западния Атлантик. Мисля, че е много важно това, което отбеляза господин Стивенсън – а именно за определенето на географската зона, там където се размножава съответния рибен, запас рибен вид. Тук трябва да се застъпят, да се опишат ясни цифри. Трябва напълно да е ясно къде се прилага многогодишния план, какъв е обхватът му. В течение на годините в съответния запас могат да се получат промени в смисъл на това къде се намира той, но не можем да направим така, че плана да се окаже напълно невалиден. В последствие ние можем да нанесем изменения – е, включването на научния, економически и технически комитет е, за риболов е също много важно, така наречения стек, е, защото трябва да се съберат данни за повече видове, отколкото всъщност са обект на риболов по многогодишните планове. Това включва и херингата в Западния Атлантик – затова е много добре, че е, регионалния е, съвещат, съвет за пелагичните видове също се включва в е, оценката. Оценка на база 4 години. Това е също предложение, с което можем да се съгласим. Така че като цяло ако постигнем споразумение за делегираните актове, е, ще можем да приемем доклада с голямо мнозинство в парламента. Госпожа Ловен. Благодаря. Благодаря и на докладчика за извършената работа. Действително, много е важна тази работа за е, бъдещето на е, плановете за управление на ревните и по силата на Лисабонския договор. Един, е, една съществена промяна, направена от докладчикът, е, е искането да се вземат становищата на СТЕК и е, регионалните съвещателни комисии. Комисията е, твърди, че по научни данни смъртността сред рибите е много висока и така нататък. И докладчикът е, предлага е, стек Комитета за технически и економически данни по рибарството да е този, който да поддържа е, консултации с регионалния съвещателен съвет. Само, че аз лично се питам какво означава това да се поддържа пълни консултации с регионалните съвети. Разбира се, тези регионални съвети трябва да бъдат информирани, трябва да, те трябва да са наясно с положението още преди да се предприемат каквито и да е било мерки от страна на комисията. Но какво точно разбирате вие под тази формулировка в законодателното предложение? Какво означава пълна консултация? Аз лично се безпокоя от тази формулировка. Освен това, когато се слага твърде голям акцент на този научен, технически и економически комитет, който е, оцен, оценява е, риболовния запаси от е, други аспекти, А Международната организация за риболов всъщност оглежда нещата от съвсем различен ъгъл. Така че техните данни за смъртността на рибните, сред рибните запаси всъщност са по-меродавни. Не би следвало да се позоваваме на становищата на научния технически и економически комитет или на регионалния комитет. В е, това е така моят коментар. В всички останали моменти съм съгласна с вас. Еля. Благодаря, господин Кандела или госпожа Кандева, извинявайте, поправя се оратора. Благодаря, господин председател. Да, исках само да ви напомня какви са обосновките за тези промени. След като чухме преждеговорившите, целта беше подчертана още веднъж Съдържанието трябва да отговаря на Лисабонския договор. И, както каза докладчика, въпросът за района е въпрос, по който можем да проявим гъвкавост. Бяха проведени консултации в миналото. Искам да напомня на членовете на комисията, че Нашето желание при изготвянето на поправките в текста беше да отговаряме колкото е възможно по-добре на вече договорените условия, условията, които фигурират в споразуменията и а, процедурата за съвместното вземане на решение. Нека да ви напомня, че имаше и едно стандартно съображение, съображение номер 5 чета го на английски, защото е на английски пред мене. Entonces, esto es una, es una redacción que explica que al ser... Така че смисълът на този текст е да е ясно, че в заложените стандарти трябва да се обхващат а, всички политики, не само в сферата на рибарството, но и а, всичко останало, което следва горе-долу същия модел. Това е рамката, в която се опитваме да се вместим, когато а, се консултираме с Международната организация по риболов, с Комитета за технически и економически данни, Международната организация работи на базата на научни данни, прави се и а, преглед от а, подобни организации, така че комисията няма възражения. Текстът е разработен по този начин като идеята е той да не се ограничава само до рибарството. Що се отнася до принципите, които са залегнали тук, мисля, че комисията няма да има сериозни възражения по онова, което нашата парламентарна комисия предлага, така че да видим как, дали тези промени ще бъдат прияти в парламента и какъв ще бъде, каква ще бъде реакцията. Благодаря, господин Стивенсън. Благодаря, благодаря на колегите за бележките. По казаното от Изабела. Госпожа Кандела много добре обясни процеса. Първоначално подготвения текст предлагаше годишен преглед, но това така и не се осъществяваше, така че аз съм съгласна с предложението на комисията прегледа да се извършва на 4 години. Но нека да ангажираме всички заинтересовани страни. Трябва да се консултираме и с Международната организация за риболов и както, каза госпожа, както каза госпожа Кандела, комисията ще приеме съвета и мнението и на останалите подобни организации, а и на своите служители. Така се провеждат консултациите. Вече беше казано колко е важен този въпрос. И факта, че приехме делегирани актове, има сериозни последствия. Те се отнасят до другите многогодишни планове, с които се занимаваме, включително и въпросите, свързани с, с комрията. Въпрос, който интересува много съвета, така че тук става въпрос крайна сметка и за добрите взаимоотношения и добрите работни партньорства в бъдеще. Благодаря ви. Нека да напомня, че следващото среща е на 22 март. Последващата точка в дневния ред Пета точка – външни измерения на общата политика в областта на, рибарско, на рибарството. Имахме предложение на комисията, имахме обмен на виждания на 7 февруари и един работен документ, който беше представен. Докладчикът през януари и днес госпожа Левен ще ни представи проекта документа. Заповядайте, имате думата. Thank you very much, Chair. Uh, yes, finally we have the, the... Благодаря. Вече сме готови с проекто доклада и аз много се радвам от това. Е, ще можем да го разгледаме много подробно. Първо искам да сложим акцент за това колко важно е Европейският съюз да има своя глас за риболова извън европейски води, а също така и като най-голям потребител на рибни продукти да има своя глас на пазара. Освен това е много важно ние да спазваме своите стандарти, екологични стандарти в този отрасъл, както в риболова, така и на пазара. Също така отбелязваме, че приветстваме съобщението на комисията. Считаме, че предложението е много положително. Там реално се очертават задълженията на европейската риборовна флота извън европейски води, но считаме, че предложенията не са достатъчно широки. Смятаме, че трябва да има повече акцент върху някои аспекти, като износа, инвестиции, частни инвестиции от оператори, които плуват под европейски флаг или под флагове на други страни. Според нас е, интересите на Европейския съюз и в европейски, и извън европейски води трябва да следват едни и същи екологични критерии, критерии за прозрачност и за устойчиво развитие. Тоест не бива да се правят разграничения между това къде се извършва риболова. Също така считаме, че целите и принципите на външната политика в областта на рибарството трябва да бъдат застъпени в е, регламента, в един правно задължителен текст, което в момента не е така. Много се радвам да отбележа, че вчера съвета прие заключенията си за външна политика и се съгласи основните цели и принципи на външната политика за рибарството да бъдат включени в основният регламент. Така че ние ще направим предложения в тази посока по-нататък. Общите разпоредби и общия контекст на европейските задължения са изложени в точка 7 до 10. Какво следва да направи Европейския съюз, за да бъде активен извън европейски води задълженията на ЕС в рибарството на световно ниво, задълженията ни за сътрудничество с ключови партньори като Япония, Штатите и Китай – също така считаме, че предложението на комисията в неговото съобщение за в документите за борба с незаконния, нерегламентиран, нерегулиран риболов са добри, но бихме искали, е, съветът всъщност поема задължения на по-низко ниво, ние бихме искали да бъдем поне толкова амбициозни, колкото е комисията. Трябва също така да се търсят и възможности да се създаде общо управление на рибните ресурси на световно ниво. И то не само на рибните, но и на други ресурси, които, все, които се използват в все по-голяма степен. Въпросът с двустранните споразумения за риболов. Ние, е, комисията ги нарича устойчиви е, споразумения. Съвета е, пази наименованието е, пар... споразумение за партньорство в рибарството. Нямаме мнение по този въпрос. Е, разбира се, има известна разлика в наименованията, но в края на кращата най-важното е тези споразумения да се отполза и за двете страни. А не е, само за едната страна по партньорството. Също така е важно Европейският съюз да отбележи че а, рибата по принцип е основен елемент от хранителната верига, но в края на кращата, доколкото Европейския съюз е вносител на 60% от рибата на своите пазари, тя всъщност европейското производство не е ключово за сигурност на продоволствието. Следва да се продължи и усилията по мониторинг и изграждане на инфраструктури в трети страни. Съществуващите споразумения трябва да бъдат огледани отново, защото те не винаги използват до край възможностите си и е нужно да се въведат подобрения. В това няма съмнение. Застъпваме няколко много важни основни принципи, именно, че трябва да не се а, е, ловуват рибове, в кои, а, е, рибни видове, в които няма излишък в крайбрежните води, а в так, за такива видове, където има излишък да получаваме квоти за риболов. Освен това, страните, с които е, се договаряме за възможности за риболов, трябва да искаме да спазват и изисквания по защита на човешките права, т.е. да включим такава клауза в е, споразумението за партньорство. Също така е много важно да се запази клаузата за изключения, т.е. когато има рамко, рамково споразумение за риболов с трета страна, да не се е, сключват е, споразумения с частни оператори, а всички да минават в, в рамковото споразумение. В съобщението на комисията се очертава също и проблема с сменят, смяната на държавата по флага, а именно когато европейски оператори е, извършват Реболов по споразумения договорени от Европейския съюз, но сменят флага и продължават да извършват риболов във водите на същата страна. След това се връщат, сменят отново е, е флага си с европейски, продължават да извършват риболов в, в същите зони. Това е проблем. Защото е, ние смятаме, че трябва да има контрол над операторите от Европейския съюз. Те трябва да имат същите задължения за устойчивост и спазване на човешки права, да се спазва изискването за това съответния рибен вид да има излишък в запаса си и не следва да се крият под е, флагове извън Европейския съюз. Затова предлагаме регламента за разрешителни за риболов да бъде изменен така, че е, е, оператори, които използват възможности за риболов извън споразуменията за риболов по друг флаг, трябва да търсят разрешение, за да се върнат отново в споразумението за риболов в европейски страни. Също така коментираме стандартите за пазара на труда, с изискване на спазване на конвенция 188 на Международната организация за труда и другите основни конвенции на МОД. Много важен момент също е настояването да има прозрачност за изхвърляне на е, риба в трети страни. Искаме да знаем колко кой друг извършва риболов, какви количества се ловуват и съответно изхвърлят от други оператори, било то частни оператори или от други страни. Разбира се, европейските съдове не би следвало да се конкурират за ресурсите в подобни в тези води. Това въобще не е приемливо. Освен това, въпроса за излишък в съответния е, вид. Проблемът е, че няма е, научни данни достатъчно надежни, по които да установим дали има излишък в този запас, както и няма данни, с които да установим какво количество се ловува. ние считаме, че е добре да има европейски съдове, които се занимават с научни изследвания в морето, с анализ на рибните запаси, което ще допринесе при сключването на споразуменията за риболов. Друг въпрос, по който подкрепяме предложението на комисията и на съвета е разграничаването на плащанията, т.е. да има плащане за реално достъпа до рибните запаси и да има други плащания за подкрепа на отрасъла. И тези втория вид т.е първите плащания за достъп до рибните запаси следва да се извършват на пазарен принцип и да са задължения на съответните частни оператори. А що се отнася до въпроса за прозрачността, парламента и гражданското общество следва да получават много повече информация относно условията на съществуващите споразумения – Настояваме парламента и съвета да получават годишни доклади за изпълнение на споразуменията и парламента да бъде е, напълно ангажиран в е, процеса на преговорите и е, мониторинга на споразуменията. Също така смятаме, че трябва да има съвместни заседания на съответните комитети и там да има представители на парламента и то не само на Европейския парламент, а и на националните парламенти на съответните страни. Много посочни са ни целите, но една от тях е прозрачността, защото това е най-добрият начин да се борим с корупцията. И когато ние налагаме, даваме примера за това да че сме напълно прозрачни и за плащанията, и за количеството улов, и за оказаната подкрепа на отрасъл, ще бъдем сигурни, че парите отиват там, където трябва. гражданското общество, гражданите на трети страни трябва да бъдат напълно информирани кой извършва риболов, колко кораба са там, колко се плаща за този риболов и така нататък. Също така считаме, че при преговорите за споразуменията за риболов следва да се подхожда от регионална гледна точка, т.е. да се прескачат националните граници. Също така е добре да има и регионален елемент в управлението на рибните запаси. Примерно в Африка няма такъв елемент на сътрудничество, а съответните рибни видове се движат от едни крайбрежни води към други. И не може да се правят оценки по три пъти, веднъж в Мавритания, веднъж в Гвинея и така нататък, защото тези страни нямат споразумения помежду си. Горда от това са нещата за споразуменията за риболов. Сега с организацията а, на пазара. They are extremely important, the RFMOs, in managing uh, uh, migratory stocks and... Uh... Управлението на мигриращите видове. Голяма част от тези видове преминават от водите на една страна в друга. Доста често пребивават и в международни uh, води, така че тези е, ресурси са всъщност международни. Там трябва да има сериозно управление. И тези ресурси са естествени, т.е. Не, не се отглеждат по изкуствен начин, ние трябва да имаме механизми за разпределяне на тези ресурси между бедни и по-богати страни. Това действително е изключително важен въпрос и Европейският съюз всъщност се намира на много удачно място в усилията да подсили ролята на международните региални, регионални съвети за управление на тези запаси. Мисля, че Европейския съюз трябва да бъде водещ в тези усилия. Другото, което следва да се извършва е да оказваме помощ на тези организации с данни от независими организации, с подобряване на съответната система а също и с разширяване на техните правомощия, защото колкото повече видове риба се управляват така, толкова по-добри ще са резултатите. Черно море също ще може да има полза от подобен механизъм за управление и е, следва да се обърне внимание на въпроса за разпределението на е, възможностите за риболов на такива видове посредством тези регионални е, организации. Защото става дума за международни е, рибни видове и е, би следвало да се подхожда по екологични и социални критерии при разпределението на риболовните права за тези запаси, а не традиционните възможности и навици. Комисията предлага една конференция, световна конференция за управление на правата за риболов. Много добре е да се е, въведат е, права, но не бива да се изключват развиващите се страни от е, тази система за максималния допустим улов. Не би следвало да се изключват също така и е, тези, които се занимават с риболов в по-малък мащаб. И за да приключа, според нас е много важно да огледаме и е, аспектите, търговските аспекти е, за частните споразумения между е, собственици на риболовни съдове и, тресни, и трети страни. Трябва тези споразумения също да са прозрачни, да е ясно какъв е улова, комисията да има данни, да, е публично, да са публично достъпни тези данни. Също не мисля, че мога да покрия всичко, което сме застъпили, но по отношение на търговията този въпрос е малко щекотлив, но мисля, че всички двустранни търговски Споразумения трябва да се предхождат от екологични оценки за въздействията, да има проследяемост на продукта, да е ясно, че е, риболова е законен и устойчив, да не се е, нарушава регламента за незаконния нерегулиран риболов. И най-важното е да не се дава възможност за преексплуатиране на запасите чрез споразуменията за търговия. Съседските споразумения, примерно с Норвегия и Исландия, са споразумения, в които всъщност се оговаря обмен на квоти. Там, разбира се, се спазват същите принципи. Не би следвало тези квоти да надхвърлят съответно решените нива. В момента ние в Европейския парламент нямаме достъп до плановете за управление и споразуменията и в нашата комисия нееднократно се поставя този въпрос. Аз бих искала да чуя мнението на колегите в този смисъл, за да можем да направим и изменения по, този, по тази тема. Също ме интересуват и изменения за споразуменията с северните страни. Благодаря. Благодаря ви за изчерпателните разяснения. Двама са се записали за, изпо, за изказване. Да, изчакайте само. Е, точно това казва госпожа Фрага. Ако в самото начало искате думата, се запишете за изказване, по-оптимално ще можем да организираме нещата, да, да поддържаме все пак баланс между колегите и докладчика. Ам, господин Ерос също кой? Три, три минути. По две-три минути на всеки. Да, госпожо Фрага. А благодаря на господин Лавин за доклада. Аз внимателно се запознах с него. Няма да споменавам онези моменти, по които съм съгласна с докладчицата, ще се спра само на различията. Първо, по... покрай другото, бих искала да кажа, че не съм доволна никак от превода на испански язик. Трябваше да ползвам текста на английски в някои случаи, просто защото на испански нищо не се разбираше предлозите ги нямаше никакви, терминологията, хайде, както и да е терминологията, но, но грешки и госпожа Лавин тук а, говори за 218 от договора, пък в текста на испански язик е записано 201. Как ще внасяме изменения и допълнения при това положение? Не, не знам. Е, това първо, разбира се, това не представя интерес за докладчицата. Тя не се е занимавала с превода, слава богу. Така, сега по реда на въпросите. 30 точка. Данни от минали периоди за улова във връзка с регионалните организации за управлението на риболова. Това не може да бъде единствения критерий, разбира се, за разпределяне на правата на риболов. И според мен не е, не е и така, наистина. По-настоящем регионалните организации отчитат заявките на крайбрежните държави. Тоест, данните от минали периоди не са единствения критерий. И освен това, трябва да имаме нещо друго предвид. Много от тези нови риболовни държави, от крайбрежните, които дават заявки за риболовни възможности, е, е, искат да се домогнат до тези риболовни възможности, не непременно за да упражняват е, унаследените си от миналото права. Имам много прискърбен опит. Знаете, това са държави, които раздават флагове наляво и надясно, на кого ли не, и фактически сами не оползотворяват получената квота. В четвърта точка се говори за непротиворечивост е, между въпросната, риболовната и други области на политиката. Екологията, например, но защо да не говорим и за търговията? Е, търговията е нещо изключително важно в областта на риболова по-настоящем. по пета точка, където се говори за плана за действие за управление на е, риболовния капацитет. Според мен е, в доклада си Европейската комисия говори за индивидуални прехвърлими права, а останалата част от риболовния флот ще си прилага действащата система – И според мен противоречие няма. Сега в девета точка говорите за ООН и за нерегламентирания и прочия риболов. Съгласна съм с това, което казвате, но според мен трябва да отправим критика към Европейската комисия, тъй като всъщност не се и прилага този регламент за е, незаконния, нерегламентиран и неотчетен риболов. А трябва да отправим известна критика и към себе си за това, че регламентът не се прилага. По прекомерния улов трябва ясно да заявим, вярно е, че предложението на комисията не е особено ясно, на мен ми се ще да стане ясно по този въпрос във връзка с, с съответната конвенция на ОНЕ, с поразумението от Котоно. Те категорично предвиждат излишъкът да бъде е, прерогатива като оценка на заинтересованата страна. Т.е. тя е и длъжна и, и в единственото си право да оцени дали е на лице излишък или не. Е, и аз се съмнявам дали в бъдеще е уместно да е, отчитаме е, този така наречен излишък. Знаете, европейските флотилии е, нерядко са първи, защото имат устойчиви придобити права, а, а това не е непременно в съответствие с принципите на екологосъобразния риболов. Председателя приканва докладчицата, ораторката да посъкрати изказването си. Вижте, аз има много да говоря още, казва тя, и мога да спра едва когато ми отнемете думата. И оттам нататък всички говорят едновременно. Но председателят нямаме достатъчно време. Госпожо Фрага, сега по 14-та точка не съм съгласна също. Ще дам два примера. Ако вземем Габон, Действа протокол от известно време с клауза за изключителни права. А при това в габонски води ловуват предприятия, оператори и, и губят 20% от улова си. И ако Европейската комисия не е в състояние да се намеси, разбира се, тези риболовни кораби все по някое време ще си сменят флага. Друг пример. Ако вземем един италиански кораб, той би тръгнал да плава под чуждо знаме, защото Италианската страна, например, не му осигурява защита от пирати. А другият флаг, е, напротив, е, му я осигурява. И много такива. Председателят. Можем е, по-нататък да продължим не мога по този начин да работя, казва госпожа Фрага. Не съм докладчица в сянка, не ми се отдават кой знае колко възможности да разговарям с госпожа Лавин по тези въпроси. Следващият. Така, сега въпросите, по които сме съгласни, е, ясно, но, но има някои изменения, някои неща, с които наистина не мога да се съглася, макар че общо взето работата е отлично извършена. Е, нека най-напред да се спра на пропуските, според мен. Както в, комис... в предложението на комисията, така и в доклада. Има пропуски, като, например, външното измерение – то се ограничава единствено до оценка действието на споразумения в областта на риболова. Ме ми се ще да кажем нещо по-иначе и то не е много сложно. Е, в Средиземноморието се натъкваме на проблем. Това е нашето собствено външно измерение. Е, това е, това е една специфична сложност, е, която е спестена на останалата част от Европа. А проблемът засяга цяла Северна Африка, Турция, Русия и ние трябва да го имаме предвид. Това е, това е важно. Да се позовем на съответните международни конвенции. Една традиционна спогодба в областта на риболова общо взето е търговско-стопански ориентирана е, и съдържа до някъде известни социални аспекти. Да се питам, ние сякаш е, сме се обрекли на, на тази идея за международното споразумение като единствен, видите ли, начин да се упражнява риболовна дейност. Но във всеки случай едно споразумение би могло да обхваща аспекти на предотвратяване на противоречият, на предотвратяване на възможна конфронтация или конфликти, на социално значима стопанска дейност, на, на екологосъобразност на дейността. Това липсва в традиционните споразумения, които се основават единствено на стопанската значимост на дейността, колкото и, да, и важна да е тя. Въпросът за социално-екологичната устойчивост не може да се подминава. Следващия докладчик. Благодаря, господин председател. Pelo exaustivo trabalho que fez, permite-me colocar aqui algumas questões. Благодаря на докладчицата за изчерпателно извършената работа. Имам няколко въпроса. Десета точка. В десета точка, мисля, говорите за интегрираната морско-стопанска политика. Контекстът е европейски, но всъщност става въпрос за управление на световните води. Та може ли да поясните? По-нататък, 14-та точка. В нея вие казвате, че не е възможно да се върнем на регистър на Европейския съюз. Ще трябва да се, да се предвиди известен преходен период да не се налага веднага абсолютна забрана. Седемнайста точка. Съгласна съм. Но не бива ли това да бъде неразделна част от самата спогодба? вместо да е просто тук. 21 точка. Говорите за независими външни експерти, които да извършват оценката по принцип. Да, но може ли да поясните кой ще им плаща на тези външни независими експерти? от чий бюджет ще се възнаграждава те, въобще как ще се финансира тази експертиза. И накрая, 26-ти, Подкрепям принципа Европейския съюз да, както се казва тук, поеме водеща роля – но в противовес, според мен, трябва да направим така, защото взетите в Европейския съюз решения да не поставят в неравностойно положение операторите от ЕС. Да не се стигне до дискриминационно отношение срещу нашите оператори в изгода на останалите. Значи тук трябва да има нещо, което да уравновеси текста. Да, водеща роля, но не за сметка на нашите интереси. Следващата ораторка. Благодаря, господин председател. Аз не знаех, че първо трябва да се записваме за изказване. Извинявам се, но така или иначе няма да отнема много време. Е, ние, разбира се, сме равни тук и имаме равен достъп, равно право да ползваме наличното време. Докладът е отличен. Аз приветствам докладчицата, поздравяваме за, за целите, за подхода. Трябва да бъдем амбициозни и докладът в редица отношения е амбициозен. И то по отношение на мерките, които насочваме към самите себе си. Още повече, че ние тук говорим за минимални изисквания е, в рамките на рибностопанската ни политика. Но е, трябва да помислим и за третите страни и съм толкова по-удовлетворена, че въпросът е включен. С идеята тук да се постига напредък в отношенията с трети страни. За да способстваме за повишаване на благосъстоянието на риболовците в тези трети страни. Знаете, там а, те далеч по-трудно свързват двата края в сравнение с нашите. Разбира се, социалните аспекти, околната среда, социалната среда и морската среда са неразделно свързани. И ако не вземаме предвид и едната и другата, ще се натъкваме на все по-големи трудности. Край на краищата Европейският съюз е един сериозен потребител, всъщност главният, най-големият потребител. Да не говорим за изискванията на този потребител за етикетирането не на последно място. Е, някои неща, които ме тревожат, е, надявам се комисията да ме осветли. Казва се, че комисията трудно се здобива с надежна информация относно риболовните съдове под европейско знаме и е, законосъобразността на тяхната дейност. Държавите членки не подават такава информация. Според мен е изключително важно е, в рамките на следващата реформа този въпрос да бъде решен. която държава членка не си изпълнява информационното задължение, трябва по някакъв начин да бъде принудена. Инак каква оценка може да се направи? И всички мерки, които бихме могли да, да, да си представим, тук следва да бъдат проучени. Някакъв черен списък, ако щете, е, публично порицание, нещо от този род Ей, като тук става въпрос за риболовни съдове, които могат да принадлежат на оператори от трети страни и все пак да плават под флаг на някои от държавите членки. И вече тук става дума за незаконния риболов. Казва се, че е, риболова се нарежда на второ място по обем на данъчните измами и всякакви други закононарушения и слаб незадоволителен принос към развитието. И накрая Средиземноморието. Да, страните са много, не всички от тях са в Европейския съюз. Ние потребяваме техните продукти, тяхната продукция и не прилагаме един и същ стандарт, едни и същи гаранции и предпазни механизми по отношение на продукцията от един и от другия происход. Средиземноморска, да, но дали от ЕС или от трети страни, не е без значение. Това имах да кажа. Това е един смел, смел доклад. като говорим за, за измамите, за злоупотребите и закононарушенията, те наливат вода в воденицата на общата престъпност. И комисията трябва да получи необходимия инструментариум, за да осъществява правилен контрол върху риболова съвсем кратка, за да компенсираме времето. Бих искала да благодаря на госпожа Льовен, защото до голяма степен на нейната работа допълва съобщението на комисията и нещата, които тя е прибавила до голяма степен разширяват не само темата, но са и в полза на бъдещата реформа. Разглеждаме всички тези документи като една обща политика за реформа в областта на рибарството. И струва ми се, че има още какво да се желая по отношение на темата за двустранните споразумения един цял а, някакси поглед а, липсва върху онези страни и отношения в Европейския съюз, в които въобще липсват двустранни споразумения. Визирам страните, които отношенията на страните между Европейския съюз и третите страни, например, в Черно море. Аз много се надявах, че точно този документ или раздела външна политика в регламента за реформата в обща рибарска политика ще отговори на този въпрос, защото и сега тези отношения не са регулирани, което е много странно. Никога до сега не е имало такива двустранни споразумения с тези страни. Още повече след влизането на България и Румъния в Европейския съюз. А, с не по-малка сила пред тези страни стои темата за нелегалния улов – и в този документ, може би чакаме малко повече отговори от страна на комисията, но и в този документ не се дават някакви по-строги правила и тези по отношение на това как да се справим с този голям проблем, не само на европейско, но и на глобално ниво. Като докладчик в Сянка ще направя своите предложения в областите, които изброих преди малко, както и във възможността и тук, и в документа за фонда за, за общия рибарски фонд за подпомагане на средства от Европейския съюз да се прибави възможността за съвместни проекти между държави от Европейския съюз и трети страни. Благодаря. Благодаря, господин Хаглонд. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря ви, Изабела, за един отличен доклад. Аз като докладчик Сянка от името на нашата група съм общо взето много удовлетворен и мисля това становище се споделя от повечето колеги от групата. Много добро начало за разговор по тези въпроси. Знаете, ние в комисията активно сме работили през годините по отношение на няколко двустранни спогодби за риболова. Първо, що се отнася до информационното обезпечаване, по-нататък в качеството си на докладчик по другия доклад ще засегна въпроса за липсата на информация за собствените ни води. А да не говорим за водите на страните партньорки. И трябва да помислим дали разполагаме с необходимото финансови и прочие средства да си осигурим в бъдеще данните, които биха ни поставили в по-изгодно положение. Ако вземем миналата есен, доста абстрактно обсъждахме данните по една или друга спогодба, без да можем да се опрем на каквото и да било. Как можем да, да вземаме решение възоснова на такива едни приблизителни данни? Сега някои по-дребни неща, е, вече текстуално по доклада, 21 точка. Всички за да се запознаем с тези двустранни споразумения, би трябвало най-малко да разполагаме с докладите е, и прочие данни поне на трите езика френски, английски и немски. Аз съм докладчик вече по няколко споразумения и съм работил с информация единствено на френски език. За съжаление не успях до сега да овладея този език чак толкова добре, че да мога да работя. Това, видите ли, е неустойчиво като подход а някои от нас не говорят нито един от посочените три език. Понататък въпроса за временното прилагане. Всички мисля сме обесърчени от това, че комисията поначало готви е, е, такива текстове, прилага ги уж временно, е, след това при свършен факт фактически ни кара да гласуваме, то споразумението вече действа от 6 месеца и как да гласуваш против него. Това едва ли е начин е, да се зачита парламента или да му се вменява изпълнение на задълженията му, проистичащи от договора. По-нататък е, гражданското общество. Много е важен въпросът, наистина съгласен съм, обаче не съм сигурен, че формулировката по 22 точка е най-добра. Ем, удовлетворен съм от това, че засягате въпроса за прозрачността по-нататъка по нататък по 23 та е, точка. Един голям въпрос, е за е, частта от финансирането на такива споразумения, които се поема, която е, част е, от финансирането се поема от частния риболовен сектор. Като знаете, в някои случаи субсидирането има превратен ефект е, ние е, в тази комисия някак избягваме да говорим по тези въпроси, но поне по някои споразумения е, те са особено щекотливи. Мисля, че принципно трябва да обсъдим този въпрос, без да визираме конкретно което и да било двустранно споразумение. По 40-та банките Съгласен съм, но не съм сигурен, че този въпрос въобще трябва да се засяга в доклада. Все пак това е доклад за риболова. Не смятам, че трябва тук да, да се опитваме през комисията по риболова да регулираме банковото дело. Мисля, добре е да го оставим на комисията по економика. Е, по-нататък бих искал да ви напомня, че господин Кадек през 2010 година излезе с много, доплад, много добър доклад за, за е, риболова и вноса на рибни продукти. Е, ние почти единодушно приехме този доклад с много добри формулировки и мисля си струва да ги заимстваме буквално. И накрая по-устойчивия подход на Европа към нашите партньори, например в Африка. Тук с основание се посочва, че ако ние се оттеглим, откажем се от своя дял, ще го оставим просто на руснаците и на китайците. Ам... Мисля, може да се намери начин да се държим коректно да настояваме за устойчивост на дейността, без да губим позиции. Е, а, но още повече, подобен подход е, би ни въоръжил с необходимия авторитет е, в хода на предстоящи двустранни преговори. Това е, но, но общо взето виждате, почти нямам критични бележки. Благодаря ви, господин Хаглунд. Господин Пипа, комисията. Да, благодаря. Благодаря, господин председател. Благодарим за бележките. Те наистина подобряват още повече качеството на доклада. Предложението, което имаме пред нас е наистина много качествено. 70% от доставките на европейския пазар са доставки от води извън Европейския съюз, т.е. от внос. Така че външното измерение е изключително важна част от общата политика по рибарство. Всичко това е много съществено и много се радваме, че всички аспекти, всички нива, на които предлагаме интервенция, получават подкрепа в комисията. Онова, което ние прилагаме в рамките на Европейския съюз, трябва постепенно да обхване и други райони, като концепция на ниво ОНЕ и в други държави, чрез двустранните споразумения с нашите партньори. Така че няма кой знае колко много да се добави, няма много въпроси, но ако се появат такива, те ще бъдат вероятно обсъдени в двустранен порядък. Благодаря ви много и поздравления за доклада. Благодаря. Госпожа Левен, имате думата отново. Благодаря и благодаря на всички колеги за изказванията. Отбелязах си почти всичко. Ще се опитам да отговоря на някои от въпросите. На госпожа Фрага ще кажа, че Наистина искам да получа всичките ви бележки. Надявам се, че можем да отидем заедно на вечеря в Гоан и да направим едно посещение на делегацията на място. Всъщност съвсем сериозно по, конгре... по въпросите, които постави госпожа Фрага. В доклада се твърди, че комисията няма инструментариум, с който да управлява капацитета в предложението за основния регламент. Според нас, държавите членки или по-скоро сегментите, където ще се въведат ограниченията, нямат капацитет, който да използват за, свой, за своя флот. По отношение на промяната на флага. Може би има случаи, в които има логични, разумни причини за смяна на флага. Има обаче голям брой случаи, в които а, причините не са основателни. Така че проблемът е много голям, много важен и трябва да се поработи по него. А по отношение на съвместното управление на а, морето, било средиземно, било черно, а, мисля, че в раздела за регионалната организация за управление на риболова става дума за тези неща. По отношение на Черно море би трябвало да има нов а, регионална организация на управление и управление на рибарството, защото това, което имаме в момента, не е достатъчно. Бяха повдигнати редица въпроси. Чакайте да погледна. По интегрираното управление на Световния океан. Не зная дали пак е, става въпрос за проблем с превода. Госпожа Фрага каза, че превода на испански не е добър, но ние е, общо взето говорим за европейско управление на тази дейност. Ако трябва да говорим за управление на Световния океан, т.е. ако става дума за сфери извън националното законодателство, тук вече не става дума само за рибарство, за полезни изкопаеми, въглеводороди и какво ли още не. Имаше бележка, че не трябва да има конкуренция между различните европейски съдове за едни и същи ресурси. Това е а, доклад, който а, изготвихме по собствена инициатива. Трябва да формулираме принципите, които така или иначе вече съществуват и парламентът просто а, още веднъж формулира вече съществуващото положение. Кой трябва да заплаща дейностите за достъп до международни води? в регионалната организация и управление на рибарството трябва да има някаква система на достъп – мисля, че предложението е добро. И разбира се, можем да изключим развиващите се страни, които не отговарят на някакви условия, но тук става дума за международен ресурс и онези, които получават економическа изгода от тези ресурси, трябва да заплащат за управлението на този ресурс. Госпожа Йотова излезе, но тя направи предложение във връзка с Черно море. Очаквам да получа предложенията за поправки. Да, и госпожа Фрага, вие абсолютно правилно отбелязахте, че не успяхме, поне до сега не сме успяли в рамките на Европейския съюз да спазим всички изисквания на Международната организация. Знаем, че не бива да бъдат включвани нови съдове, че не се включват нови съдове в списъка за незаконен и нерегламентиран риболов. Така че въпросът за незаконния, декларирани и нерегулирания риболов е изключително важен. Но тук не се занимаваме много с него. Благодаря за бележките и очаквам в бъдеще да си сътрудничим по тези теми. Благодаря. Да, срокът за представяне на текстовете 26 март, 12 часа на обяд. Да, госпожа Прага. Наистина ли трябва да бързаме толкова? Ще ми се да обсъдим по-подробно тези въпроси. До сега не, не успяхме да обсъдим проекто решението. Аз бих продължила срока, защото има още какво да обсъждаме. Може би останалите докладчици са съгласни с мене. Доста бързичко поработихме, но би трябвало, може би, да отделим още малко време, ако докладчика е съгласен, госпожо Лавин. Зависи как как се вмества всичко това в бъдещите заседания на комисията? Vamos a ver. ¿Es posible tres días más sin, sin cambiar el do we have to change the whole... Трябва ли да променим целия дневен ред, целият график? Да, това е въпроса. Предварителните срокове. 26, 30 март и пленарна зала в, през юли. no hay no hay inconveniente ninguno en retrasar los Бихме могли да направим едно кратко отлагане. Срокът беше 26 март за предложение в текстовете, 30 май гласуване в комисията и пленарна зала през юли. Бихме могли да предложим още една допълнителна седмица за представяне на поправките до Великден pero con, con qué, señora A ver, yo digo, este es un tema muy importante. Digo que es... Изключително важни а, въпроси са това. А, в нашия случай и преводът не е добър, според мен въпросите са изключително важни, а ние се отнасяме с тях като че ли транспонираме препоръки. Според мен въпросите трябва да се обсъдат по-подробно. Един доклад и то в недобър превод – трябва да бъде преработен параграф по параграф. Аз не мога да си свърша работата така и то в рамките на една седмица. Тук става дума за една важна реформа. За мен е въпросът е много важен. Той може би не представлява интерес за другите, като гледам а, залата, но все пак има и колеги, за които темата е интересна. В рамките на едно заседание приключваме този важен въпрос. Не, не съм съгласна. Él sobre el documento de trabajo también. Ya, Calabra. Не, не е само този един час, ние до сега поработихме доста. Тук става дума за две неща. Можем да спазим сроковете. Ако го направим, срокът за представяне на поправките може да бъде 8 май тук не става дума само за представянето им, а и за повече обсъждане в рамките на комисията, което означава, че отново трябва да се върнем на този въпрос през април. Това е едната възможност. Другата възможност е да не мислим за сроковете. Тоест, не трябва непременно през юли да влезе в пленарна зала и да се гласува през май, а просто да говорим, да обсъждаме нещата, колкото време е необходимо, госпожа Петран. Въпросът, според мен, е изключително важен. Не можем толкова бързо да го претупаме. В края на краищата трябва да имаме време да поработим по документа. И тъй като разбирам, че трябва да определим датата за представяне на поправките и това да бъде 8 май, не виждам защо да не продължим обсъждането и през април. По този начин ще си спестим време. Така ще имаме възможност да препрочетем текстовете, да ги преосмислим – и да ги обсъдим отново. Или поне да обсъдим онези въпроси, които са най-съществени. Мисля, че всичко това е абсолютно възможно, господин председател. Много добро е предложението, но винаги има едно но. Трябва да решим какво ще правим през април. На заседанието през април няма да е възможно да изпълним всичко, което сме запланували. Така че утре ще обсъдим този въпрос с координаторите и ще решим какво да се включи в дневния ред за април. Не може всичко да влезе в дневния ред през април. Ако предложите нещо друго, аз съм напълно съгласен, въпросът е изключително важен, но все пак трябва да решим какво друго да извадим от дневния ред за мен е ще бъде прекрасно, ако срокът е 8 за представяне на корекциите. През април отново ще проведем дебат. Това няма да промени сроковете, а ще ни остави достатъчно време за още едно обсъждане на предложените промени. Ако представителите, членовете извинете, на, комитет, на комисията искат да процедираме по този начин можем да го направим. Бихме могли да процедираме по този начин, но трябва да извадим някои от точките, предвидени в дневния ред за април. Съгласни ли сте? Аз като цяло съм съгласна да отложим малко представянето на текстовете, но ме тревожи отлагането на гласуването за след лятото. Утре с координаторите вие вероятно ще решите да се прескочи дискусията по моя доклад. Мисля, че идеята не е много добра. Е, добре, тогава ще го запазим. Може би трябва да чуем да и секретарията, да видим как секретарията вижда обсъжданията по комисии и гласуванията. А, остава ли гласуването за след лятната почивка, ако направим това удължение в сроковете? Има нещо, което не ми е ясно. Ако спазим сроковете за представянето на измененията в текстовете до май. Останалата част от а, графика може да се спази. В комисията можем да свършим до 30 май и в пленарна зала до а, юли 2012. Тоест останалите срокове не се променят. А, ако сме съгласни, че ще удължим сроковете за представяне на измененията до 8, и дебатите в комисията да останат за април. Утре с координаторите ще трябва да решим какво да извадим от дневния ред. Но ако кажем, че срокът е 8 май, не можем да променим останалата част от графика. Тоест, в комисия ще гласуваме през май и пленарно през юли. Съгласни ли сме? Да, така ще процедираме. Така че 8 май е срока за представяне на текстове за измененията. Обсъждането в комисията ще се проведе през април. А моля, помислете какво ще трябва да извадим от дневния ред за април до утре. И сега точка номер 6 от дневния ред бързичко, тъй като в 5.30 ще дойде комисаря някои мерки по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов за целите на опазването на рибните запаси. Господин Галагър представи доклада през февруари. Бяха предложени 14 изменения, така че господин Галагър съвсем набързичко по измененията. Първо, благодарности за всички, за докладчиците в сянка. Те е, показаха много е, добро разбиране за това колко спешно е да придвижим този доклад. Намерението на комисията бе да се направи така, че държави, които позволяват на устойчив риболов, да не е, получават е, предимства, а да се търсят начини за налагане на санкции, за да се прекратят практиката за, на неустойчив риболов, което не е в интерес нито на Европейския съюз, нито на третите страни, които участват в а, е, този риболов. Аз а, е, а Получих ред изменения, измених и моите изменения в е, съответствие с направените предложения. От 13 до 26 е, са, номерирани измененията. Изабела подава изменение за включване на ЕРОУР, регионалните организации за управление на риболова. Нямам нищо против. Е, следващото изменение от ПАКСИС – който иска да се включи думата пропорционално, смятам, че отново това би е, отслабило цялото предложение. Друго изменение също от същия колега не смятам, че има достатъчно добро основание, но можем да потърсим някаква формулировка за ограничаване на търговията от подобен риболов. Мисля, че, обаче, че текста на комисията, подаден в този смисъл, е напълно е, подходящ. Господин Кадок иска да парламента и съвета да бъде уведомяван, когато комисията има информация за подобен риболов. Смятам, че това може да се отрази в едно ново изменение, което ще предложа за оценъчен доклад, който да се предоставя на съвета и на парламента в съответствие с процедурата, която е предвидена изменение 10 именно на регламент 1002 аз влязох във връзка с господин Кадук и му обясних, че ново предложеното изменение ще отрази неговото предложение. Също имам проблем да разбера предложението за е, мерките за управление. Смятам, че е, комисията предлага съответните мерки за опазване на запасите от общ интерес а господин Кадук подава изменение, е, където се говори за миграционните видове. Аз считам, че това е изменение твърде конкретно и би следвало да оставим текста по-общ. Следващото изменение на Оли Кристенсън. Предлагам на него и на Изабела да огледат текста да оставим варианта, предложен от комисията. Това са общо измененията, с изключение на последното, където също имам известни е, резерви, а именно е, нарушаващата, нарушаващата страна трябва да има възможност да реагира и евентуално да коригира положението. Срокът, който се дава от 4 месеца е прекалено дълъг. След 4 месеца ще се изгуби цялата инерция на въведените мерки. Би следвало, като започваме с тази дейност 2012 2013 ще се разпределят квотите и там вече трябва да имаме механизъм за устойчиво управление, така че бих предложил е, тази реакция на нарушаващата страна да бъде ограничена до един месец след получаване на уведомлението. Срок от 4 месеца е прекалено дълъг. Това са коментарите ми по измененията и се надявам, че ще можем да процедираме много бързо. На съвета вчера се получи много широка подкрепа по темата и е, се надявам, че е, няма да имаме нужда да упражняваме е, влияние. Ние имаме политическо изявление, надяваме се, че и комисията и съвета ще обърнат внимание на нашата политическа позиция и съответно ще можем да влияем и на страните, които извършват тези нарушения. Господин Уилсън има думата. Благодаря. Оле не е тук. Аз ще се изкажа от негово име. Той ми даде бележки на английски, бих искал да се изкажа на шведски, но сега ще прочета, на шведски, но сега ще прочета неговите бележки. Ние имаме за цел да осигурим устойчив риболов в целия свят, за това Европейският съюз трябва да търси ефективни мерки срещу страни, които извършват риболов в ущърп на, на видове от общ интерес или не спазват разпоредбите за устойчиво управление на запасите. Мерките на Европейския съюз трябва да отговарят на международното право, включително на разпоредбите на Световната търговска организация, защото ако ние приемем мерки и в последствие установим, че те не могат да бъдат наложени, защото не отговарят на международни норми, това няма да даде съответни резултати. Европейският съюз трябва да спазва също изискванията за устойчив риболов и да понася съответни санкции, такива каквито ние искаме да наложим на трети страни, ако те извършват неустойчив риболов. Тоест, мерките трябва да бъдат възможно най-голяма степен взаимно насочени също трябва да направим така, че да не се прилагат тези мерки по един дискриминиращ начин. Затова трябва да се извършват и предварителни оценки за економическите социални въздействия на тези мерки. Подкрепяме изменение 16 на ОДА или 17 на НП, както и изменение 25 на АОД. Също можем да разгледаме изменение 2 на Комисията за развитие за по-строги критерии за предварителните оценки. Изменение 26 обаче не бихме подкрепили за сроковете за отговор на третата на страна, която нарушава. Защо този срок трябва да е точно 4 месеца, не знам. Изменение 18 е, не сме сигурни, че то допринася за е, изясняването на текста. Би следвало да обсъдим този въпрос отново. Благодаря. Председателят, госпожа, господин Стивенсън. Благодаря. Благодаря на господин Галахер за доклада. Аз е, подкрепям изказването на докладчика в последната му част за сроковете. Изключително важно е всъщност как ще съгласуваме тези неща във времето, защото ние трябва да отчитаме и своите цели. А, в, примерно, Исландия а, по безобразен начин експлуатира рибния запас на скумрията. Mackerel stocks. They have set an arbitrary quota of 150,000 tons in Iceland and about 150 хиляди тона. Тоест за трета поредна година те избиват тонове от този запас защото е, общо взето се говореше, че всеки риболов над 580 хиляди ще застраши вида. Ние и тази година няма да можем да сключиме споразумение с Исландия и е, те отново произволно ще е, извършват риболов на скумрията тази практика трябва да се прекрати и е изключително важно да се впишем във времето. Затова този срок от 4 месеца е абсурден. Един месец, както каза Пат Галахър, е много по-добър вариант. Исландия не следва да забравя, че ние внасяме от тях риба на стойност почти 1 милиард на година – и много малко от това количество е скумрия. Разбира се, е, много е важно действително да спазваме разпоредбите на Международната търговска организация, на търговска организация, но в края на краищата е, трябва да отчитаме примерно интересите на Холандия в е, този случай. Ние определено можем да налагаме санкции срещу нашите страни членки, примерно да им забраним да си сътрудничат с страни, които незаконно риболовуват. Тоест, аз лично абсолютно поддържам посоката, в която върви доклада и съм за това да се съкрати срока, за да реагира страната възможно най-бързо. Следващият оратор. Благодаря. Благодаря на господин Галагалър. Подкрепяме ви във вашата работа. Измененията в които се цели да се опоменат и рибните запаси, управлявани от регионалните организации. Това е също много важно. Като цяло смятам, че предложението е много добро. Искам да благодаря на Исландия за всичко, което правят, защото всъщност по този начин проблема се постави на дневен ред и Генерална дирекция търговия призна, че проблемът не е търговски, а за опазване на околната среда. Става дума за един а, вид а, в а, диво състояние а, и ние сме длъжни да въведем мерки за опазването му. Не става дума за мерки, свързани с а, търговска политика и затова с нетърпение очаквам да видя как ще приложим тези мерки. Благодаря, госпожа Фрага. Аз се изказах доста дълго по предишната точка. Нека да кажа сега, че напълно съм съгласна с господин Галахър. Много му благодаря, че подема тези въпроси и е, измененията, които е, упоменахме. Също така съм съгласна и с госпожа Люба, че в случая става дума за изключение и сроковете трябва да бъдат пределно кратки, защото в момента говорим за един общ инструмент. Благодаря за извършената работа на господин Галахър. Беше много приятно да се работи с него, като докладчик в сянка от моя страна. Представителят на комисията. Благодаря. Две кратки бележки, ако ми позволите. Комисията е напълно съгласна с това, че мярката трябва да бъде приета много бързо по причините, които бяха изложени тук. Също така считаме, че съветът а, се съгласява с това и действително се надяваме, че е, съответното законодателство ще бъде прието много скоро. Съображенията са очевидни. Втората ми бележка е да ви обърна внимание на един правен момент. Важно е да имат ефект е, тези мерки, а те ще бъдат е, ефективни единствено ако изпълняват международните търговски споразумения, споразумението за митническите тарифи и споразуменията на СТО. В предложението на комисията се предвиждат мерки единствено, които са в съответствие с общите преференции и тарифи. Затова трябва много внимателно да огледаме и дали всички мерки съответстват на международното законодателство – Разбира се, става дума за опазване на определени видове и мерките трябва да бъдат ограничени и формулирани по такъв начин, че да издържат на изискванията на СТО. Имайте предвид това. Просто от правна гледна точка. Благодаря. Господин Калахър, за да приключим. Благодаря на колегите за изказванията. С едва ли не натърпение очаквах мненията на колегите и докладчиците в сянка. И Всъщност единственият спорен въпрос е този период от 4 месеца. Във всички случаи има смисъл той да бъде скъсен. А, и естествено е, че трябва да се спазваме международните разпоредби. И ако трябва да бъда леко циничен, нека да кажа, добре, ние е, приемаме предложението на комисията и а, не можем да кажем, е, да, тя Исландия а, си защитава по позицията пред комисията и няма какво да се направи. А, така че, нека да намериме е, начин да притиснем Исландия, а да не отчитаме само това, че те внасят в Европейския съюз 2%, 2% от а, е, скомрията. А, просто трябва да намерим някаква мярка, която да бъде достатъчно ефективна. А, моите уважения към а, хората от комисията, но ние единствено се опитваме да подсилим текста. Много се радвам, а, знам, че а, давате един добър правен съдвет, но смятам, че има начини да се постигне а, желания ефект трябва да се отчитат и последиците за други страни. Нека не се повтарям. Надяваме се, че тези мерки няма да се наложи да бъдат е, употребени. В края на краищата е, страните, с които преговаряме, са достатъчно мъдри, за да е, са готови да се върнат отново на масата за преговорите. Ако Исландия каже, ами ние няма да уважиме исканията на Европейския съюз, ами нека ние да можем да можем да отговорим с съответни търговски мерки. Защо да не можем? Ако комисията или Норвегия не предприемат инициативи, нека парламента да поеме инициативата, нека да се опитаме ние да решим въпроса. Нека да се срещнем с Исландия следващата седмица или следващия месец е, примерно, нека да ги поканим на нашата комисия на заседание, нека да направим нещо. Ние всички говорим, че искаме да има устойчив риболов за бъдещите поколения, а сега не можем да решим един въпрос, който има отношение за устойчивия риболов е, за нашето поколение, не за бъдещата. Ако това не можем да решим, ако комисията нищо не може да направи, ама то няма да има бъдеще за този рибен запас. Защо говорим колко е важно да има всички тези доклади и мерки, които обсъждаме тук. Ако искаме да постигнем нещо, е, нека да се опитаме да направим нещо, което да има реален ефект първо ние правиме политическо изявление, но смятам, че имаме и правно основание, с което да предприемем съответните мерки. Не смятам, че трябва да се връщаме отново и да преразглеждаме целия въпрос. Комисията говори за дългосрочни планове за управление, а, безпокоим се за бъдещите е, поколения, но ние не можем да решим проблем, който е абсолютно настой... се развива в момента въпроса е принципен. Благодаря на всички и се надявам, че можем да постигнем нещо, без всъщност да натискаме спусъка. Смятам, че е, с Исландия няма нужда да влизаме в военен конфликт по въпроса. Е, надявам се. Е, аз ще бъда там другата година, седмица и се надявам, че няма да имам нужда от бодигардове. Благодаря, господин Галагър. Дано не се наложи да искате защита от ОНЕ. Точка 7. Задължение за отчетност за докладване съгласно регламент 237 едно от 2002 за опазването и устойчивата експлуатация на рибните ресурси в рамките на общата политика. Господин Хагланд. Благодаря, колеги. Ние вече обсъждахме този доклад неколкократно. Затова съвсем набързо ще ви преведа през доклада си, който знаете какво цели да постигне. Както каза и председателят, той е на базата на доклад на комисията за опазване и, устойчиво, опазване и устойчивата експлуатация на рибните ресурси. Това беше базата, на която стъпих. Отбелязвам някои конкретни проблеми. Първият от които е, че винаги трябва да подчертаваме, че ако 60% от европейските води се а, в, в, достига до 60% ловуване, това не е устойчива политика в дългосрочна перспектива. Трябва да има планове за управление, които да ни помогнат да вървим напред. Едновременно с това искам да спомена, че много работни места бяха загубени през последните години в този отрасъл. Най-вече това се дължи на лошото състояние на рибните запаси и на ефтиния внос от други страни по света. Там Поради технологичния прогрес също така по-малко хора са необходими за преработка на рибата и рибните продукти. Освен това, в връзка с доклада на госпожа Лавин, нека да кажа, че наистина има нужда от надежни данни. За сега те не са надежни. Данните от държавите членки трябва да ни дават реалната картина за а, риболова, за рибните запаси и така нататък. Тази реформа трябва да осигури наличните данни, от които имаме нужда в бъдеще. Има някои предложения, които вдъхват оптимизъм, има и други предложения, които бяха представени, но нека да кажа, че в някои райони има проблем с морските птици. И по отношение на рибните запаси, това не е толкова важно, въпросът не е толкова съществен, но все пак трябва да го споменем. Като цяло, Дългосрочните трябва да бъдат нашата първостепенна грижа и опазването на екосистемите трябва да бъде основен елемент в тях. Не за пръв път говорим по тези въпроси, но този път го казваме съвсем ясно. Другия въпрос, който искам да подчертая е, че Европейския съюз трябва да приеме това, което наричаме контролно улова. Освен това, в този контекст искам да подчертая необходимостта да бъдат ангажирани регионалните консултативни съвети. Те именно трябва да ни помогнат да разработим тези планове за управление. Освен това, говоря и за изхвърлянето. Въпрос, който също многократно сме обсъждали. Комисията е много амбициозна и си поставя много амбициозни цели в това отношение, защото в крайна сметка изхвърлянето има отношение към запасите. Тук става въпрос за изхвърляне изобщо, а не на определени категории, определени видове риба. Всичко това трябва да бъде представено на държавите членки и трябва държавите членки да разберат защо ни е необходима надежна информация. Тя е основата на вземането на решение. В някои държави членки също така трябва да обсъдим какви мерки трябва да бъдат предприяти в случай, че държавите членки не изпълнят тези задължения доброволно. Що се отнася до капацитета, говорили сме многократно за, до сега за свръхкапацитета. За всички нас е ясно, че ни липсва ясна дефиниция, ясно определение какво представлява свръхкапацитета. Трябва ни определение на ниво държава членка и трябва да знаем какво е устойчивото ниво, което трябва да достигнем. В този контекст е необходимо добро сътрудничество с комисията, за да се предложи подходяща дефиниция за свръх капацитет и устойчиво ниво. Така че съвместно трябва да решим по какъв начин да се постигнат устойчивите нива, както по отношение на риболова, така и по отношение на капацитета. През последните години риболовния флот стана много по-ефикасен и ефективен, отколкото в миналото. И това означава, че капацитета е много по-висок, отколкото беше в миналото т.е. 10-15-20 години, преди 10-15-20 години. Говорихме и по някои деликатни въпроси. Аз съм убеден, че има много възможности да се справим с проблема с капацитета. Единият начин е а, прехвърляемите квоти за риболов, но има и други възможности, които също трябва да бъдат обмислени. Така че а, а, прехвърляемите концесии са само една от възможностите. И освен това ограниченията в рамките на определени а, морски мили определено количество морски мили е също една от идеите, които би трябвало да имаме предвид. Няма нищо, кой знае колко ново в сравнение с въпросите, които обсъждахме миналия път. Просто трябва да кажем, че с това приключваме работата по първия доклад и продължаваме да работим по други доклади, които се разработват от други колеги. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен с проектотекста, изработен от господин Хаглунд. Що се отнася в частност до шеста точка, където той засяга равновесието между екология, економика и социална сфера. И особено, когато докладчикът посочва необходимостта от приобщаване на всички заинтересовани страни е, в регионални мащаби. Това е изключително важно. Трябва да, да бъдат е, приобщени към процеса самите риболовци. Съгласен съм също така с докладчика в призива му към комисията да даде определение на сезонен риболов. Това е специфичен подотрасъл, е при това доста важен. Става въпрос за припитанието на цели семейства. И а, определено се нуждае от подкрепа. Е, при което, разбира се, трябва да се избягва е, свръхоловът, е, да се насърчава селективния риболов. До някъде съм озадачен обаче от седма точка, в която докладчикът твърди, че е необходимо изработването на политика за така наречения прилов, но не с оглед спецификата на различните запаси. На мен се струва, че проблемът може да бъде решен чрез съчетание от двете мерки. Определено не е нито възможно, не е и желателно да се предпочита само едната от тях. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да изразя съгласието си е, с текста на господин Хаглунд. Е, подкрепяме общия подход на неговия е, доклад с два нюанса почти само, на които ще се спра към края на своето изказване. Но нека най-напред се спра на положителното, според нас. Докладът на господин Хаглунд съдържа нези основни елементи с оглед целта си, а именно устойчивата експлоатация на запасите. И тук не става въпрос само за ключови думи, а за сериозно развити идеи, които според нас следва да станат устои на новата рибностопанска политика на Европейския съюз. Без да навлизам в подробности, все пак за да е ясно за какво става въпрос, дългосрочните планове за управление, основаващи се на екосистемния подход – събирането на научни данни, необходими за като основа на устойчивото развитие на запасите, намаляването на капацитета на флотилиите в съответствие с наличните запаси, целта нула изхвърлен улов и в тази връзка, както казахте вие, ние сме съгласни е, е, на основа не на запасите, а на типа риболов. По-нататък, колкото колкото се може в по-голяма степен да се привличат всички заинтересовани страни, да се приобщят към политиката на устойчивия риболов и най-сетне правата на достъп, основаващи се на устойчивия характер на съответната риболовна практика. А, необходими са някои е, доуточнения, разбира се, по всички тези основни направления, но във всеки случай ние изразяваме пълната си подкрепа за доклада. И два проблема накрая, е, както казах, е, както обещах да ги спомена. Различни по характер са тези два проблема. Първо, на места вие в доклада подчертавате отрицателното въздействие на тюлените върху е, рибните ресурси. Въпросът е до някъде спорен. Можем да спорим, разбира се, по него, но според нас не му е мястото тук. Е, още повече за сметка на други по-важни теми. Така че ние предлагаме да се заличи, да се премахне този аспект, не за да го подметем под килима, както се казва, или в кюшето, а за да съсредоточим вниманието върху самата цел на доклада. И друг по-важен момент, по който имаме разногласия, е за индивидуалните прехвърляеми риболовни квоти. Това е заложено в самото предложение на комисията, ние сме категорично против. Отбелязваме, че вие умерено все пак е, е, се изказвате по повод на тези квоти, като заявявате, че те не са някаква магическа пръчица, макар и да са възможен инструмент, но пък ние смятаме, че тази система на индивидуалните прехвърляеми риболовни квоти е, е вредна, вреди на целта на самия доклад, е, по-скоро на, на темата му за гарантиране на устойчивата експлоатация на рибните ресурси. По-нататък, е, благодаря господин председател, само някои допълнения колегата вече е, изясни главното. Ние благодарим на Карл за доклада. Ние го подкрепяме. Положително е наистина е, това, че вие подчертавате необходимостта държавите членки да управляват правилно данните, информацията и стигате до там, че да предложите санкции срещу държавите членки, които не си изпълняват задълженията. В крайна края ще имаме обща рибностопанска политика и най-малкото, което е необходимо е да е, си осигурим е, правилна, надежна отчетност е, с оглед на съгласуваните помежду ни планове. Е, също така Въпроса за свръхкапацитета, много важно е това и толкова по-добре, че го засягате. Подчертавате това, че ам, комисията всъщност не задава горна граница на този капацитет е, е, с, изключително, с изключение на прехвърляемите квоти, комисията в крайна края ще трябва да наложи някакво критерии, някакво задължение на държавите членки. А от друга страна, за разлика от колегата, изказал се току-що, според мен не е основателно да се търси тук равновесие между социално-економическите и екологичните аспекти. Тук не можем да говорим за равновесие. Екологичната устойчивост трябва да бъде на първо място. Тя е предпоставка за останалите два аспекта. Не можем да имаме социално-економическа устойчивост на риболовния отрасъл, ако няма природа, ако ги няма самите рибни запаси. Далеч по-добро би било економическото и съответно социалното положение, ако имаше достатъчно риба. А после въвеждането на отделна система за дребния риболов е, не е уместно, според мен. Е, не на последно място и поради това, че никой не може да приеме единно определение на дребен риболов. Е, как, как, на какво ще основем една отделна уредба? И накрая, Карл, бих искала само да ви напомня, че в парламента проведохме практическа конференция този отличен доклад бе представен и разгледан на нея и на конференцията се стигна до извода, че няма някаква особена взаимовръзка между характеристиката на отделните запаси. Е, е, и, примерно в общата рибностопанска политика. Не можем да говорим за делфините, за замърсяването на, на морето. Това са други области на политиката. Не им е мястото тук. Да, за, за тюлените е, има определени местнически интереси. Е, в началото на 90-те години на 20 век в Балтийско море имаше около 300 е, е, хиляди 300 хиляди глави тюлени сега са по-малко от 40 хиляди. Те просто няма с какво да се изхранват. И така или иначе, не, не, не, не си струва според мен тук да се отнема повече време по този въпрос. Е, аз няма да говоря нито за тюлените, нито за кормораните. Ще задам един въпрос на комисията. Знаете, в доклада на Сметната палата се говори за свръхкапацитета, но определение няма. Да, всички сме наясно, че се прекалява сулова, капацитета е твърде голям, но няма количествен анализ. Нито ние имаме, сме извършвали такъв анализ, нито държавите членки. И никога квотите не са били привеждане в съответствие с капацитета или ресурсите. Е, що се отнася до комисар е, Аманаки, е, в, на заседание на групата на НП за голяма моя изненада, комисарката заяви, а, нейните сътрудници го потвърдиха, че комисията провежда вече някакво проучване по въпроса и аз бих искала да чуя от представителите на комисията тук някакво обяснение. Що за проучване е това? Какво всъщност се прави? Кога ще видим някакви резултати? Е, понеже онзи ден е, комисар Даманаки наистина съобщи, че е, комисията била извършвала някаква оценка държава членка по държава членка на свърхкапацитета, но нищо по-подробно. Благодаря, господин Перула. Бих искал да отправя реплика към изказалата се предпоследна колега понеже тя е, се позова на казаното от мен за баланса. Аз просто исках да се подчертая баланса между економически, социалния и екологичния аспект. А инак, думите на докладчика, които се приписват на мен, са си негови. Според мен е съвсем уместно е, да се настоява за участието на самите риболовци е, в тази дискусия, за да е, постигнем всичките си цели. Комисията, Европейската комисия, господин Купър. Благодаря, господин председател. Добър ден. Най-напред, нека поздравя докладчика. Отличен е неговият доклад според нас. Обхваща е, всичко, което предлага комисията в основния регламент, а освен това докладчика до обогатява с аспекти, относими към дискусията, което ние също приветстваме. Няма да е, се спирам на всичко, ще акцентирам някои елементи. Първо, някои от членовете на парламента и в самия доклад е, е, е, се обръща особено внимание на научната база на статистиката и изследванията. Естествено, комисията не може да не се съгласи с това, но най-накрая държавите членки са преди всичко длъжни да представят съответните данни, така че научната общност да ги обработи, да да анализира и оттам нататък ние да направим своите предложения и да вземем решение. Така че от съществено значение е държавите членки да повишат качеството на отчетността. За тази цел обаче са необходими средства. Добавяме съответното перо, т.е. увеличаваме съответното перо в фонда за риболова Знаем, че държавите членки не разполагат не само с финансови, но и с човешки ресурси, е, поради което комисията вече провежда интензивни разговори с държавите членки за намиране на най-добрия начин да се повиши и подобри информационното обезпечаване на нашата политика. И с повече финансиране, и с обединяване на усилията, Надявам се, е, ще, ще постигнем напредък. От е, друга страна, и това също е отразено в предложението ни, е, ние сме предприели вече действия за укрепване на партньорските взаимоотношения между научната и стопанската общност, защото в края на краищата първичната информация произхожда от самия отрасъл – и, и тези данни, първични, би трябвало да постъпват по-лесно, по-бързо е, до научната общност. Свръхкапацитета, във връзка с въпроса и зададен от госпожа Фрага, ние винаги сме обръщали внимание на свръхкапацитета и сме разглеждали този въпрос и в контекста на регламента за рибностопанската политика въпросите засегнати в оценката на въздействието, а и по-нататък в хода на преговорите по, по този нормативен акт въпросът остава на дневен ред. Да, стремим се към едно по-точно описание, ако не и определение на понятието свръхкапацитет. Преди години поискахме от експертния научен комитет по риболова при комисията да, да ни консултира по този въпрос. Има известни насоки, произведени от този научен комитет. Ние непрекъснато настояваме да се подобри концепцията ежегодно, доколкото оценяваме капацитета на всяка от държавите членки. Така че търсим подобрение е, и се приближаваме все по-плътно към реалността и на капацитета, и на свръхкапацитет. Въпроса за морските птичи видове. Ние малко по-инак гледаме на въпроса в сравнение с подхода, който ни предлага в доклада си господин Хагланд. Морските птици е, могат да бъдат засегнати не в такава степен от състоянието на околната среда, от рибните запаси и морската среда под начало, а от риболова – и комисията вече е начинала работа по план за действие за опазване на е, пернатите видове във връзка с риболова. Все още не, не мога в момента да, да съобщя някакви дати, някакъв график, но, но само е, за ваше сведение казвам, че работим по този въпрос. И още две неща. Достъпът до ресурсите. И в доклада го има, и в някои от прозвучалите тук изказвания. Изразява се предпочитание на механизми е, за разпределяне на риболовните възможности и права по критерии, било то е, ниско въздействие, слабо въздействие върху околната среда или подобрение на околната среда – евентуално някои социални условия. Комисията не възразява срещу подобен подход, но ние винаги сме казвали, че това е прерогатива на държавите членки. Тяхна работа и тяхна преценка е разпределянето на риболовните права и възможности между отделните оператори. Ние винаги сме се въздържали от участието в този разговор, И накрая, един от последните елементи в доклада не е, е, е засегнат е, до сега. Е, Става въпрос за шетландските договорености. Става въпрос всъщност за ограничаване на риболовната дейност на основата на критерии за опазване на запасите. Изключая всякакви други критерии, това число защитата на, на економически интереси в крайбрежните райони. Тоест, шетландската договореност е, се отнася за опазването на запасите и не би следвало да бъде част от регламента а част от техническите мерки. Е, текста, е, съдържащ техническите мерки, ще бъде на вашето внимание след като веднага след като бъде прият регламент. Благодаря. Господин Дейвис иска да зададе въпрос. Въпросът за свръхкапацитета е прехвърляемите е, рибни концесии, риболовни концесии е важен в рамките на реформата на рибностопанската политика. Много се възразява срещу тези концесии, макар че според мен те да са е, в състояние да се преборят с свръхкапацитет. Е, доколкото разбирам казаното от госпожа Фрагас, е, то е так, следното. Е, комисията вероятно възнамерява да, да излезе с предложение за измерване на свръхкапацитет. Отказаното току-що от вас не оставам с такова впечатление. Така че въпросът е прост. Възнамерява ли комисията да излезе с методика за оценка на свръхкапацитета преди да, преди да се наложи да гласуваме? Комисията. Благодаря, че сте така точен. Аз очаквах а, е, а, е, такова развитие на нещата. Аз няма да отговоря на въпроса ви, обаче госпожа комисарът ще бъде тук до минути. Няма никакъв подтекст това, което казвам. Аз не бях тук онзи ден, когато се е състояла срещата, посочена от госпожа Фрагас. Какво казвам аз? Ние непрекъснато наблюдаваме капацитет. Опитваме се заедно с държавите член, членки да усъвършенстваме оценката му. Като имате предвид, че във времето, разбира се, пропорцията между запаси и, и флота, т.е. запаси и капацитет, се мени. Та ние с научния комитет при комисията работим, но ако госпожа комисарят настоява конкретно, че се работи по определение, за мен не остава нищо друго, освен с интерес да изслушам нейните думи. Пет минути на господин Хаглан докладчик. Аз поначало не отнемам толкова време. Първо за свръхкапацитета и определението му. Е, обсъждал съм този въпрос е, с комисаря и определено се надявам комисията да излезе с определение и е, съответни мерки и измерители държава по държава. Разбира се, това е общо дело. Парламентът трябва да продължи и своята работа по този въпрос. Инак не би било възможно да настояваме за задължителни прехвърляеми концесии. А след като не можем да постигнем общо съгласие по понятието свръхкапацитет, как бихме могли да, да налагаме регламент на, на свръхкапацитет? Що се отнася до казаното от господин Песец за прехвърляемите концесии, аз далеч не съм лично казано привърженик на, на този механизъм, но, но друга възможност за сега няма да се преборим с свръхкапацитета. След като не се предлага друго, е, мисля си струва да опитаме, но лично аз съм непредубеден и съм готов да разгледам всякакви други идеи. Който каквото има да предложи за преодоляването на проблема за свръхкапацитет, нека го направи. Що се отнася до казаното от господин Пирила за баланса? а, и, а както и отказаното от госпожа Левен. Аз съм съгласен, а, а, но, но въпрос на прочите. Ако, например, по екологични съображения е, решим да намалим риболовния капацитет и улова, то трябва да направим така, че да приемем социални мерки за подкрепа на унези, които биха жертвали благосъстояние в интерес на екологичното равновесие. Разбира се, думата равновесие, баланс също може да бъде тълкувана противоречиво и аз се опасявам, че нашите различия по-скоро се свеждат до това. Естествено, без екологично равновесие едва ли бихме могли да се надяваме на економически баланс в бъдеще. Що се отнася до дребния риболов, надявам се да можем да приемем мерки за подкрепата му, доколкото те са устойчиви, тъй като в известна степен до сега с един аршин мерим и големия, и едри, и дребния риболов, налагаме едни и същи изисквания, без да сме особено сигурни, че това е целесъобразно. И накрая, без да се впускам в подробности относно тюлените, мога да ви предоставя надежни данни за огромното въздействие на популацията тюлени в някои региони, въздействие върху рибните запаси. Сега дали на въпроса му е мястото тук или не е, е друг въпрос. Аз в никакъв случай не бих могъл да приема лова на тюлени. Е, не бих искал да ме заподозрете е, в противното. Има мерки е, за овладяване на този проблем, но не му е мястото наистина на този разговор тук. Благодаря ви, аз с интерес ще очаквам вашите по натачни коментари в надежда да постигнем консенсус. Благодаря, казва председателят. Крайен срок за изменение и допълнение 26 е март. 26 март. Така. След няколко минути ще е, посрещнем тук госпожа Даманаки по осма точка структуриран диалог по политическите и законодателни приоритети за 2013 година.

Bueno, continuamos. Si les parece, damos la bienvenida. Ако не възразявате, нека да продължим. Добре дошла на госпожа комисарката и започваме с осма точка структурирания диалог за политически и законодателни приоритети на комисията за 2013 година. Този диалог идва от рамковото споразумение между парламента и комисията. Ние ще разгледаме не само изпълнението на програмата на комисията за 2012, но и тяхната програма за 2013. Също така аз ще докладвам на председателския съвет за нашето заседание. Сигурен съм, че ще има много предложения и както е, знаете добре, ние трябва да имаме много ясна идея за нашите приоритети, да ги формулираме в един достатъчно кратък е, списък – и нека да поясня как точно ще протече дебата. Първо ще дам думата на госпожа комисаря за 5 минути. После ще изслушаме координаторите. 3-4 минути ще дам на всеки. И накрая ще дадем а, възможност на госпожа комисара да отговори. И последният половин час ще оставим за дебат с депутатите и последно отново ще дадем думата на госпожа комисар. За това ви призовавам да бъдете пределно кратки, да не произнасяте дълги речи, които ще ни възпрепятстват да получиме конкретни отговори. Заповядайте, госпожо комисар. Благодаря, ще бъда ще се опитам да бъда кратка. За мен е е удоволствие да бъда тук, да изслушам вашите приоритети за следващата година. Много се радвам, че парламента се ангажира в изготвянето на програмата, работната програма на комисията. Преди да изслушам вашите мнения, нека да ви кажа няколко думи за това върху какво трябва да сложим акцент ние в бъдещите месеци. Приемането на реформата, разбира се, е първия ни приоритет, ключов приоритет. В момента, в който приемем реформата, ще започнат вече да се виждат и на практика е, ползите от нея. Ще може да работим за устойчив риболов и ще може да се радваме на допълнителен доход и допълнителни работни места. За тази цел комисията ще издаде насоки, правила за изпълнение и в някои случаи допълнително, е, допълнителни законодателни текстове. Това ще вършим в следващата година. Когато приемем основните законодателни текстове, ще разработим и многогодишните планове за риболов – Съществуват известни трудности с а, е, изпълнението на този подход. Вие знаете, че има известни затруднения между вас, парламента и съвета. Следващата година също така трябва да направим и пълните, е, първите продължения за забрана на изхвърлянията и е, да подготвим създаването на Европейския морски фонд. Също така ще преговаряме по протоколи и е, по трансформирането на нашите споразумения в устойчиви споразумения за риболов. Също ще включим и нови клаузи за устойчиво управление в тези споразумения. Вчера съвета прие своите заключения за външните измерения на реформата. Много се радваме, защото първата част от реформата всъщност става реалност и се надявам, че ще можем да работим съвместно, за да разширим е, споразуменията си с, е, и да добавим нови страни. Ще работим с основните си международни партньори за изпълнение на програмите на регионалните организации за управление на риболова. Ще подсилим техния техните правомащия, ще обсъдим въпросите за неизпълнение и ще работим за подпомагане на изпълнението на разпоредбите. Ще работим и в подготовка на регионалната конференция за устойчив риболов. Също ще разработиме план за действие за Атлантическия океан – на базата на изготвената стратегия за този регион. Също така ще излезем с съобщение за арктическата ни политика в бъдещи, близките няколко седмици. Разчитам на вашата подкрепа за изготвянето на една политика, която да отговаря на нуждите и която да служи на нашите граждани по възможно най-добър начин. В това отношение очаквам и вашите становища. Благодаря, госпожо комисар. Нека да чуем сега координаторите. Господин Норан. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа комисаря за нейното присъствие на нашето заседание тук. Доста дълго заседаваме вече днес и съм е, сигурен, че много от колегите ми имат е, много въпроси е, в търсене на отговор на ред проблеми. Първо, ще има ли предложения за технически мерки? Може ли да отговорите? Старата, старата разпоредба е на път да излезе от действие и ще се озовем в вакуум в бъдеще. Е, озоваваме се в една задънена улица от институционална гледна точка и не можем да продължим. Питам се какво всъщност може да се направи по силата на Лисабонския договор, член 43, алинея 2 призовавам комисията да направи необходимото, за да може е, този застой да се преодолее. Повдигнах този въпрос и съм го повдигал нееднократно на заседания на нашите е, комисия. комисия Става дума за риболов в гранични води, защото много е трудно да се регулират нещата там. От едната страна на границата риболовците са подложени на определени изисквания, от другата страна не. И нещата действително се затрудняват. Затова трябва да търсим споразумения с всички съседни страни по въпросите на риболова. А що се отнася до споразуменията за риболов, такива каквито се определят от новите правила, безспорно трябва да се търсят подобрения в това отношение. Госпожа Родос. Благодаря. Госпожо комисар, много се радвам да ви видя сред нас отново. Няколко думи само по общите аспекти на общата политика за рибарството и то тази, която в момента разглеждаме, е практически е, безрезултатна. Не се справя с капацитета, няма мерки за борба с климатични промени, няма резултати от проблемите с риболова в крайбрежните зони и така нататък. Вие предлагате амбициозни мерки и ние с нетърпение бихме сътрудничили с вас, за да се получат едни задоволителни резултати. В такъв смисъл е много важно да отбележим че ситуацията в Средиземно море е различна от другите региони, защото е, рибните запаси са много изчерпани. Въпросът е как можем да се справим с това положение. Според нас е, ОПР трябва да бъде пригодена за проблемите на Средиземно море конкретно. И е много интересно да чуем какви идеи имате в това отношение. Друг проблем е процедурата за съвместно вземане на решения. Не е, е реалистично един законодателен проект да се очаква да влезе в сила 2013 година 1 януари по тази процедура – може би е, комисията трябва да излезе с два отделни законодателни текста и да има приоритет. По член 17.1 може да се формулират разпоредби за достъп и да останат определени е, законодателни е, режими в сила преди да се приеме, докато се приеме новото законодателство, включително за е, зоната от 2 мили, което ще излезе от сила през 2000, в края на 2012. За да избегнем момента, в който няма да има законодателство, просто трябва да се продължи е, срока на валидност на този член и след това да се действа по процедурата на съвместно вземане на решения. Господин Галахър, благодаря. Благодаря на госпожа комисаря. Много е важно да чуем какво планира е, комисията за края на тази година и следваща. Но вие не споменахте един проблем, а именно какво смятате да направите по отношение на застоя между институционалния диалог. Става дума за член 43.2, алинея 2 и алинея 3 за устойчивост на риболова. Ние следва да търсиме незабавно решаване на проблема. Не е ваша проблема, че законодателството ще няма да продължава да въжи след 2012. Има ред моменти, по които ние можем да постигнем споразумения с съвета, примерно за риболовните квоти в Северния Атлантик. Комисията предлага някои неща, но смятам, че съвета ще отлага до момента, до който бъде назначен нов комисар. Ние трябва да търсиме прагматичен, а, прагматично решение на въпроса. Е, моите избиратели ми казват какво се случва в края на кращата. Пращаме хора в Европейския парламент и те не могат да решат едни толкова прости неща. Така че, госпожа комисар, ако можете да се е, с този въпрос, да обмислите как може да се реши. Е, ние постигаме съгласие по много неща, е, но отново типично си дискутираме ред проблеми но не ги решаваме. Е, знам, че е, вие нямате отговорност вина за това, но трябва да се търси някакво решение. Техническите мерки и рамковото споразумение. Знаем, че тези технически мерки ще престанат е, да бъдат в действие до кра... след 2012. Смятам, че просто техния срок трябва да бъде продължен за още една година. И ако това няма да стане, трябва ясно да се каже това на съответните служби и да се даде ясна дата за това кога ще бъдат предприяти техническите мерки за опазване на околната среда след 2012 година. Също е, санкциите ние трябва да намерим начин да решим този проблем. Не знам, но допускам, знам, че вие имате достатъчно е, неща, които трябва да решавате, но смятам, че вашите служби трябва да започнат вече да разговарят за проблема с четирите крайбрежни страни. Вие е, знам, че не е абсолютно необходимо да прилагаме мерките за санкциониране, но трябва да имаме начин да постигнем някакво решение. Ако можем да съберем тези четири страни да преговаряме и то е, сега, а не във втората половина на годината, за да не се проточват безкрайно разговорите, защото това в никакъв случай не работи в полза на рибарството. Обръщам ви внимание на тези въпроси. Благодаря ви, че сте сред нас. Очакваме, се да, очакваме да работим с вас а, за най-добрия интерес на отрасъла в бъдеще, но то ня... той няма да има бъдеще, ако не решим проблемите днес. Госпожа Льовен. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, 2013 ще бъде годината, в която ще има нови регламенти, нова политика и това е една много мащабна дейност. Нека обаче да споменем някои неща. Трябва да сме сигурни, а, че несъгласията и разнобоя не бива да доведат а, до огромен прилов. Трябва да се борим за намаляването му. Това трябва да бъде една от нашите цели. По отношение а, на а, прехвърляемите а, концесии. Въпросите, които се повдигнаха днес, бяха многобройни. Поиска се дефиниция на свръхкапацитета. Трябва да се следи дейността на държавите членки, за да сме наясно какво е определението на свръх капацитета, а и да помислим за намаляването на капацитета. Бих искала да чуя нещо от вас по тази тема. По отношение на външните взаимоотношения, прозрачността е нещо изключително важно. Много трябва да поработим при преговорите с трети страни, за да имаме достъп до възможностите да договаряме излишъците, които, от които тези държави нямат а, необходимост. А по отношение на отчетността беше прият отчет в а, парламента по отношение на незаконния на декларирани на регулиран риболов. А, имаме документ, но всички ние знаем, че а, цялата риба, която се търгува, трябва да бъде риба, която се подчинява на устойчивите принципи. И Зная, че комисията гледа на дейността, свързана с моретата, като нещо изключително важно. Ние обаче трябва да мислим и за изпълнението, за спазването на законодателството и система за координация на управлението на Световния океан на най-високо ниво. Нещо, за което ние трябва да настояваме. На срещата която предстои а, на, на държавите, а, на 20 държави, които имат а, думата в това отношение, трябва да настояваме. Благодаря, господин председател, благодаря, госпожо комисар, за присъствието ви. Утре в а, тази комисия имаме изслушване по тема регионализация. Ще бъде интересно обаче за нас, госпожо комисар, какво ще ни кажете ние за, вие за управлението на данните в държавите членки, възможностите за оформяне на а, рамката и спазването на изискванията? Това са все изключително важни въпроси в светлината на, рам... на реформата в ОПОР. По въпросът за изхвърлянето. Вчера на срещата на съвета, доколкото разбираме, не е представена представен текст, въпреки че някои от държави предложиха нещо подобно, но очевидно не се е стигнало до там. Можем ли да помолим вие да подкрепите тази концепция? идеята за изхвърлянето да се разглежда в рамките на всяко рибно стопанство, не по вид риба. Това ще бъде стимул за рибарите да избягват прилова. Ако им се дадат, примерно, допълнителни квоти за допълнителни дни, които те могат да прекарват в морето, може би това ще бъде възможност да се преодолее проблема. Или както госпожа Седис предложи, някакъв вид, примерно, наказание за допълнително наказание за онези, които а, хващат маломерни риби. Така че е, някои от тези въпроси, доколкото разбирам, са обсъждани вчера в съвета и е, много бих искал да чуя вашето виждане по тези теми. Благодаря, господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Благодаря ви. Благодаря на комисаря за информацията, искам да кажа две неща съвсем накратко. Едно е свързано, едното е свързано с казаното от госпожа Родъст, а именно приемането на реформа за оценка. А, ние сме разтревожени, както чухме от госпожа Родъст, от е, закъсненията. Също така и според е, член 17 алинея 2 е, ограниченията свързани с 12-те мили. Комисията ще направи ли нещо, за да се избегне правният вакуум? ще можем ли да избегнем а, да го избегнем и ако да, кога комисията ще направи конкретни предложения? Дали комисията ще предложи удължаване на а, сроковете за прилагане на действащото законодателство, докато бъде изготвено ново? Вторият въпрос е свързан с а, крайбрежния риболов. Комисарят безсъмнено знае, че парламентът искаше един доклад, всъщност инициира, изгот... настоява да се изготви един а, доклад а, защото ние не получихме необходимото внимание, свързано с предложенията за общата политика в областта на рибарството. Предложенията са от, може би, законодателен характер, но те целят интервенция, за да се вземат предвид проблемите с тези, с конкретни, конкретните проблеми с този флот. Когато комисията е готова да се а, занимае с тези въпроси, може би тя ще приеме предложенията на парламента и може би а, комисията дори ще поема инициативата по някои от нашите предложения. Може би комисията ще е готова да приеме някой от тях. Например, може да се наложи да запълним празнотите в организацията на общия пазар чрез Европейския фонд за риболов и рибно стопанство. Данните за ресурсите, които са ни необходими и изискват пъл... максимално участие на а, държавите членки поне за 50% от тези данни. Като се вземе обаче предвид новия подход на комисията в тази сфера и като се вземе предвид значимостта на тази проблематика, а, не е ли време комисията да увеличи този процент, процента на съфинансиране от страна на Европейския съюз. Да не бъде 50%, а да бъде над 50% делът на европейското финансиране. Ще се опитам да отговоря на въпросите. Нека да повторя. Реформата е нашият основен приоритет. Това означава, че това е приоритет и за нашите дейности, и за нашите ресурси. Ресурсите ни не са неограничени, затова трябва да се насочим към някои по-конкретни дейности. Ще се опитам да обясня какво имам предвид. Комисията се подготвя, за да няма а, правен вакуум. Уверявам ви, няма да се стигне до там. Вече сме направили преглед на ситуацията, готови сме а, с а, а, предложения за продължаване на а, срока на прилагане на съществуващите мерки. Затова няма да има а, правен вакуум. Нека обаче да кажа, че според мене най-важното е да се ускори всичко, което правим по реформата. Така че важно е решенията тук да бъдат взети на време. По отношение на Средиземноморието. Бяха направени две изказания от госпожа Росодос и господин Антиморо. Първата ни основна цел е да осигурим равнопоставеност. Да, господин Андиморо, имаме проблеми с съседите. Сега обаче дейността ни е насочена към към Общия комитет по рибарство за Средиземноморието. Това е комитета, който се занимава с този регион и неговия председател е италианец. Миналата седмица се срещнах с него в Рим, посетих, посещавала съм многократно централата му и как да го кажа, ние работим в една добра атмосфера, надяваме се да решим проблемите, въпреки че не мога да ви обещая много неща. Надявам се обаче, че поне до някъде нещата ще се подобрят. По отношение на реформата, вчера в съвета, нека да ви информирам накратко, как протече заседанието на съвета. Обсъждахме въпроса за Средиземноморието направих предложение за един по-гъвкав подход към Средиземноморието. Особено а, за, свързан, по отношение на проблемите на смесения риболов и проблемите, пред които са изправени риболовците от региона. Обсъдих този въпрос и с италиански и с испанския министр. Трябва да се премине към по-гъвкав подход, но трябва все пак правилата на реформата да въжат и за Средиземноморието. Това е нещо, което е абсолютно ясно и аз го казах недосмислено на всички представители на правителствата. А, мисля, че е добре, че няма декларация, че нямаше предложение, което да бъде поставено на това заседание. По отношение на Средиземноморието, да, трябва да имаме един специфичен подход, трябва да действаме а, конкретно според ситуацията, но Средиземноморието не може да остане извън реформата. Това няма да доведе до а, добри резултати и няма да бъде подкрепено от другите държави членки. Не може да се а, прилагат някакви политики или правила само към северните държави. В Средиземноморието а, а, има около 70% прилов, прилов, докато в другите региони около 50%. Господин Милана направи едно предложение. Той тук ли е? Да, тук е. Съжалявам, че не го видях. Да, господин Милана спомена възможността някои райони да бъдат забранени за риболов. Той изтъкна и съображенията за това. Изтъкна и проблемите, свързани особено с а, улова на малко морски рибки в Средиземноморието. Да, има някои предложения от господин Русодос, от италианският министр също имаше някои предложения. През май отново ще обсъждаме изхвърлянията и ще имаме по-конкретни предложения за Средиземноморието. Да, за Средиземноморието ще има специфични решения, но не извън контекста на реформата. Държавите членки приеха този подход и според мен това е много важна и много положителна крачка напред. Всъщност най-важното решение, което взехме вчера в рамките на съвета, беше за забрана за изхвърлянето. Решихме да подкрепим а, краен срок за приемане на забрана за изхвърлянето. Имаше много настояване за такъв подход, така че в съвета се обсъжда по какъв начин да постигнем всичко това, а не дали. Не дали да има забрана за изхвърлянето, а как да я реализираме. Така че според мен това беше нещо много положително, наистина много положително. Аз приветствам това предложение и нека да подчертая тук, че датското председателство много ни помогна. Наистина много ни помогна при намирането на решение. Аз също направих предложение съвместно с датското председателство и госпожа Родост всъщност също спомена тази проблематика. Подхода, който да бъде разглеждане на риболова вид по вид. Така че трябва да си сътрудничим, за да намерим съвместно решението. И така, рибно стопанство по рибно стопанство, постепенност в подхода, стъпка по стъпка. и забрана на изхвърлянето. Не дали да има такава, а как да бъдат преодолени практическите проблеми, практическите аспекти, особено за отделните рибни стопанства. Освен това, мерки, които трябва да бъдат предприяти незабавно. По отношение на изхвърлянето, да отговори на госпожа Левен. Опитах се да обясня идеята на комисията. Тя не е да се направи, да, да се премине към забрана на изхвърлянето без никаква подготовка. Вече сме поискали нови идеи, нови а, възможности за подобряване на селективността. Тези идеи а, а, са свързани с по-висок дял на съфинансирането. Освен това, трябва да имаме специалност списък на видовете, които имат по-добра перспектива за оцеляване, а, за да действаме на а, тази база. Така че работи се и според мен се постига доста. Що се отнася до малките риби, да, трябва да се поработи още малко по този въпрос. Да, провеждаме редица технически срещи, предстоят такива и през следващите месеци. През май ще обсъждаме забраната на изхвърлянето. До тогава смятам, че парламентът ще направи някои поправки в а, законодателните текстове и ще предложи още нови идеи. Ние се възползваме винаги от вашите добри предложения, така че ако имате такива, моля, не се колебайте, представете ни ги. По отношение на новите инструменти, които а, спомена господин Галахър, търговските мерки и тази система на търговски мерки е най-доброто, което можахме да постигнем съвместно с нашите юристи. Опитваме се да увеличим обхвата и приложното поле на тази система. Ще видим дали има възможност да се разшири обхвата на този правен инструмент. И както казах вчера, в рамките на съвета проведохме съвсем конкретно обсъждане на този проблем по отношение на Исландия и споразуменията за риболов в крайбрежните води. Заключението е, че трябва да се ускори темпото, за, за да не изпуснем още една година. Ако изпуснем още една година, а, вече запасите наистина ще бъдат застрашени. Не можем да си позволим да изгубим още една година. Именно затова призовавам парламента да ускори, доколкото разбира се това е възможно, своите усилия. Съветът също обеща да работи на високи обороти, за да може този инструмент да се прилага колкото е възможно по-скоро. Следващия проблем е проблема за институциите. Вие го споменахте на няколко пъти. Несъгласията, несъгласието между парламента, съвета по отношение на договорите, плановете и така нататък. Аз се опитвам, доколкото мога, да преодолея тези затруднения. Не, че ние не разбираме проблема, нека да кажа, че съм разочарована. Разочарована съм, защото няма гъвкавост. Не се проявява гъвкавост от парламента, от съвета. Някои държави членки са изключително упорити. Просто няма на къде да се маневрира. Опитваме се да намерим решение, но мисля, че а, въпросите са извън моите компетенции. Ако имате идеи, моля, елате при мене и предложете нещо. Предложете как да излезем от тази задънена улица. Ако вие помежду си не можете да постигнете споразумения, няма как комисията да помогне. По отношение на свръхкапацитета и като цяло проблемът с капацитета. Зная, че има много спорове за това как да се даде определение на капацитет и свръхкапацитет. Реших следващите няколко месеца да насоча вниманието към един ясен въпрос. Той подлежи на контрол и държавите членки са задължени да ми представят точни доклади до края на годината. Това е въпросът за мощността на двигателите. Всички държави и членки трябва да дадат данни за мощността на двигателите си до края на годината. Това е нещо съвсем конкретно. В миналите години, в миналото сме работили много по тези въпроси. Не искам да се спирам на това, но нека да кажа, че данните които ми се представяха, бяха непълни, да го кажем по този начин. Сега ще принудя държавите членки да се стигне до конкретно решение на този проблем. Искам съвсем ясни и точни данни, точни доклади, ясни доклади, които да обсъждаме ако искаме да не работим повече с концесии. Няма други решения обаче и то по съвсем основателни причини, като че ли няма други решения. На следващото заседание на съвета през април ще се обсъждат отново концесиите и имам някои първоначални идеи по отношение на мощността на двигателите. За сега само три държави членки са представили по-ясна картина за разполагаемата мощност на двигателите. Така че трябва още много да се поработи по този въпрос. По отношение на външните взаимоотношения. Считам, че новите че нашата политика за реформа вече има още една допълнителна глава. Съветът прие заключенията, свързани с външните аспекти на политиката и тези заключения до много голяма степен отговарят на нашите предложения, което много ме радва. Така че много добра работа беше свършена под ръководството на датското председателство. Сега нашите предложения ще бъдат хармонизирани с новите регламенти. Това означава, че трябва да поработим още по отношение на въпросът за основните принципи, които ние трябва да прилагаме, но трябва да сме наясно, че трябва да се ограничаваме трябва да се разпростираме до където ни е възможно, защото в противен случай ще дойдат други държави и ще оберат всички а, а, позитиви. А, Става въпрос за споразуменията за партньорствата в сферата на рибарството. Тези а, споразумения не са достатъчно широко обхватни. Те не могат да решат проблема а, с а, загубата на морски територии. Така че не можем да си позволим да изгубим тези възможности. Това няма да бъде добре за никого, нито за отрасъла, нито за околната среда, нито за прозрачността, нито за Европейския съюз, нито за самите държави. Така че, както, си, както сами разбирате, липсата на прозрачност може да е нещо добре дошло за някои правителства, но в никакъв случай не е за хората. Регионализацията. Ще обсъждаме този въпрос на следващото заседание на съвета. Надявам се, че парламентът също ще предложи някои идеи. Нека да повторя още веднъж, че ми се иска да разширим обхвата на обсъжданите теми. А за малките съдове трябва, според мен, да се увеличи финансирането до 75% според новата политика. А аз самата съм готова да разгледаме всички възможности, за да се увеличи финансирането за малките съдове. Ще помисля по вашите предложения и по докладите, които ми представихте. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Очаквам думата още четирима оратори. По две минути на всеки, за да има време да чуем и отговора на комисаря. Господин Боренца, първо. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, аз съм много удовлетворен от това, че комисията готви изработването или изменението на няколко плана за дългосрочно управление на няколко вида, особено на е, треската и на видовете в Балтийско море. Особено, що се отнася до треската, е, има сведения, че запасите са в много добро състояние, толкова по-добре за риболовците, но пък е, това е заплаха за по-дребните видове, в това число шпротите, които са по-низко в хранителната верига. Сегашният план обаче не дава възможност за увеличаване на улова на треска с повече от 15% и съответно регулиране на хранителната верига. Рискуваме значително намаляване на запасите от шпроти и други биологични видове до година. Не смята ли комисията, че плановете трябва да бъдат гъвкави или да дават възможност за гъвкавост въз основа на научните становища. Наистина е, е, е необходимо а, да, да адаптираме риболовната политика в съответствие с най-новите научни данни. Понататък, по време на полското председателство, съвета прие много сериозни, амбициозни решения относно ОДО, общия допустим улов, е, в Балтийско море. Добре за запасите, но крайно отрицателно това решение е от социално-економическа гледна точка. И отново за океанските видове, е, ОДО са намалени, не на последно място поради относителното равновесие на видовете, което вече посочих. Възнамерява ли комисията да промени нещо, специално за Балтийско море е, тази година, с оглед на социално-економическите аспекти, не само на е, опазването на запасите? Благодаря, госпожа Фрага. Благодаря, господин е, председател. Имам два въпроса. Единият е за Марокко. Аз съм докладчик на парламента по споразумението с Марокко и госпожа комисар, както и вие посочихте, аз съм готова да, да си сътруднича с комисията, с, с мароканската страна. Вече се свързах, впрочем, с мароканската страна, за да е, постигне максимален напредък. Знам, че е, предстои ваше посещение в Марокко на 20 ти е, този месец или по-скоро следващия. Какви са вашите очаквания? Как бих коментирала хода на преговорите? И а, на второ място, тук споменахме една среща онзи ден, която имахме с вас в групата на ЕНП. Вие тогава споменахте едно изследване, което провежда комисията по въпроса за свръхкапацитета. Вие просто го споменахте, но мен се ще да чуя повече от вас за съдържанието на това изследване. Някои общи параметри ли ще се очертаят само в него там нататък? Държавите членки ще оценяват капацитета си. И накрая, е, преди време, нашата комисия поиска доклад, е, съставен от Генерална дирекция Маре е, в връзка с посещение в Папуа Нова Гвинея за сертификатите за улова доклад, който е изготвен. Нашата комисия го поиска. Генералната дирекция Мария отказа да го предостави. Аз искам да чуя на какви основания. Какво толкова му е тайното на този доклад? Какво чак толкова съдържа той? Та парламентът няма достъп до него. Това е, това е най-малкото, което комисията би могла да предостави като информация. Нали, за, не за Гвинея Бисал, за Папуа Нова Гвинея става въпрос. Следващия въпрос. Благодаря. Господин председател, госпожа комисар. Аз много внимателно изслушах вашите думи. Ние винаги очакваме от вас нови предложения и идеи. Първото, което ми идва на ум е да запитам защо прибързваме така, опитвайки се да свършим работата. В край на кращата важна е целта, целите са немалко. малко. Е, и те не винаги са е, взаимно съвместими. Е, поставя се акцент на едно, друго се пренебрегва. Например, като говорите за 80% капацитет, когато се правят изявления, и то от комисията, аз бих искал да знам Що за доклади са това? Е, ние сме докладчици е, от страна на парламента, не получаваме достъп дори до оценката на въздействието. И като социалист от е, Испания, аз съм крайно озадачена и разтревожена от това, че не ни се подава информация – Например, тук се говори за някакво решение за Средиземноморието в рамките на реформата. Обаче, вие постигнахте ли споразумение в тази връзка, например, с Израел, с Турция? Това също са средиземноморски държави. Ем... Или пък е, всичко ще се сведе в край на краища до задължения за държавите членки на Европейския съюз и после кой ще плати цената? цената на една погрешна политика, която не отчита социално-економическите, въобще културните последици, многообразието, ем, дребния риболов в Средиземноморието. И за какво става въпрос? За вземането на едно административно решение или за преследването на една стратегическа цел – Какъв ще бъде бюджетът, например? Колко ще изразходвате за този сектор, който така отчаяно се нуждае от средства? Съвсем накратко, аз приветствам обявената програма. За Средиземноморието. Я съм много удовлетворен от положителния отговор. Имам още един въпрос, който е свързан с бракувания улов изхвърлянето на, на вече уловена риба. Въпрос, който спомена и комисаря. Въпрос много важен за, за риболова, за риболовците. Добро начало на един разговор. И онзи ден тук в парламента ние одобрихме мерки за финансови средства на общността, които да бъдат предоставени на изоставащите страни, за да се избегне изпадането на тези страни в затруднения. Идеята е да им се предоставят средства. Средствата обаче как ще се разпределят? Не следва ли да се основава това разпределение на, на някакъв мониторинг, на, на, на някакво конкретно наблюдение. Надявам се комисията да е, си дава сметка за това, така че фондът е, да не бъде е, насочван е, не, непропорционално и в противоречие с общите си цели. Госпожа Миранда в заключение. Благодаря, господин председател. Комисарят а, говори за възможността да, да се увеличи финансирането, мерките за подкрепа, за дребният а, крайбрежен а, артизанален, така наречен риболов. Но ние знаем, че е, рибностопанската политика трябва да бъде поне средносрочна, а и дългосрочна. И реализирането на всички тези реформи, трябва да се основава на един инструментариум в по-голяма степен пригоден към дребния риболов. И както казаха и колегите, как възнамерява комисията да се съобрази с дребния риболов в законодателните си предложения, имайки предвид неговото значение и липсата на някакви екологични, биологични, социално-економически параметри – дребният риболов фактически е неуловим статистически. И има, освен това, различни определения. Дребният артизанален риболов е, е, не, не е и определен абстрактно. Има един регионален консултативен комитет, който работи по този въпрос, но, но какви са намеренията на комисията за определение, признаване и финансиране на тази дейност? Благодаря. Госпожа комисар, имате думата в заключение на дебата. Да, господин Валес спомена необходимостта от дългосрочни планове за управление на няколко вида. Since we have larger quantities of code, code this year, I would like to say във връзка с взаимодействието между видите, видовете и не на последно място е, шпротите или хамсията в Балтийско море. А, ние готвим за Балтийско море многовидов план за управление – Надяваме се той да бъде готов към 2013 година. Това наистина е нов подход. Това е екосистемен подход. <laughs> Управление на цялата екосистема, а не на отделни видове. Е необходимо ни е научно становище от ИСИС, нова оценка на въздействието, значи това ще бъде нов инструмент, пръв по рода си, ще бъде въведен в Балтийския е, риболовен район. До тогава ще трябва да се съобразяваме с това, което е на, на разположение и ако смятате, че са необходими някакви допълнителни мерки, моля ви да е, ме осведомите. Същото въжи и за други риболовни райони, е, за камбалата в е, Шотландско море, например. Uh, Но наистина аз съм съгласна с вас, че най-добрият начин да се управляват е, е, дългосрочно запасите е на основата на цялата екосистема с оглед на взаимодействието между различните видове. Госпожа Фрагас, по въпроса за Марокко, аз отправих послание до е, марокканския министр, е, осведомявайки го съвсем конкретно Сега обсъждаме по-нататъчния ход на работата. Надявам се до края на месец май, е, айде, все пак да е края на юни, но края на юни да, да имаме е, новини и от там нататък, разбира се, ще направим необходимото да държим парламента в течение. Е, ние, ние, се, ние, ние дър, дър, държим на ново споразумение, но трябва, разбира се, да зачитаме съображенията и на другата страна. За свръхкапацитета търсим възможности за по-ясно определение на понятието свръхкапацитет. Все още не сме готови. Инак бихме е, ви осведомили. Междувременно ще насочим вниманието си е, върху критерия мощност на двигателя – да видим да, какво ще отговорят държавите членки, как ще конкретизират този критерий. За 80% аз не съм казвала. Поне, поне аз не, не знам. 80% свърхкапацитет Средиземно море, никой не сме твърдели такова нещо. Вероятно става въпрос за някакво недоразумение. Онова, което казах е, че 80% от видовете в Средиземно море са обект на свръхулов. И това е вярно. Това, това, това не можем да не признаем. Що се отнася за споразумението с Папа Нова Гвинея и а, информацията, ще, ще ви информирам по-късно, госпожа Фрага, не съм запозната. Общо взето правилата са едни и същи. Знаете ли, когато вие бяхте председателка на тази ваша комисия, ние, ние сме го обсъждали. Каквото можем да предоставим, ние определено ще го предоставим. Парламента трябва да бъде държан в течение, е, така че аз ще проверя и ще, ще ви се обадя за възможностите да се сключат споразумения с Турция и Израел. Ние посетихме, аз лично посетих е, Турция, имаме вече споразумение, имаме връзки на сътрудничество. Е, Двустранно работим, за да намерим решение с е, Израел. Търсим споразумение не за риболова, а за рибните продукти. И това ще започне като процес. Работим и с другите средиземноморски страни, но, но това отнема време, както предполагам, разбирате. Значи аз проблемите ги разбирам. The right uh, floor, uh, the right organization to... Uh, Ме ми се струва, че Средиземноморския форум а, е, ще бъде правилния форум, както и КАТ за Червен. червения риб, червената рибатон. Фонда. Фонда е за риболов и морско стопанство. Така че става въпрос за риболова и за общностите, за, за, за социалната страна. Е, и, например, е, много предложения се правиха и от парламента, и от правителствата на държавите членки за отпускане на средства за преработвателната промишленост. За да се опозотвори максимално суровината, рибата. И ние мислим сега по този въпрос, как да финансираме в по-голяма степен преработвателната промишленост. Е, за, за, щете, за, за топлинна обработка, е, за, за морския крайбрежен или риболовен, ако щете, туризъм а, ако а, <laughs> очакваме а, да накараме риболовците да не ловат в зоните на мръстене или на, на хвърляне на, на хайвера на рибите, ще, ще трябва да, да ги стимулираме по някакъв начин, да им намерим препитание. И разбира се, парите са за хората, е, и за общностите, и, и за семейните предприятия, наистина. За малките съдове нямаме време е, за ново определение. Запазили сме старото определение, дължината на, на, на съда и качеството на инвентара. Това са единствените фактори, които се поддават на контрол. Но, край на краища, вие ще решите. Ако искате повече критерии, Така, приключваме този кръг на структурирания диалог. Благодаря на всички ви. Разбира се, както е обичайно, ние ще разпратим записка до всички политически групи и до председателския съвет на парламента. Благодаря на, на всички ви, на вас, госпожо комисар. Сърдечно благодари председателят на преводачите. Благодарим, господин председател. Утре в 9 часа ще продължим работата. 9 е, часа за координаторите, 10 часа в пленарен състав, но в друга зала. Благодаря.